Wrong micro. Uh, ladies and gentlemen, colleagues, uh, shall we... Дами и господа, скъпи колеги, е, продължаваме със следобното заседание. Следващата точка е електронно гласуване. Ако да, да, ще говоря на полски. Искам да повдигна един въпрос. Господин председател, дами и господа, днес трябва да гласуваме много хубаво становище, което засяга работата на всички политически групи по важен въпрос за Европейския съюз и за Украина, което е споразумение за свободна търговия с Украина. Споразумението за нас е много важно, но междувременно се появиха някои обстоятелства, които не можем да пренебрегнем и трябва да вземем решение, за което искам да ви попитам. Искам да ви помоля да отложим това гласуване. Имам предвид гласуването по нашето становище, защото ми се струва, е, че е, след като е, лидера на опозицията, госпожа Юлия Тимошенко, беше осъдена на най-тежката присъда 7 години затвор от съд в Киев, за нас е, ще бъде трудно да е, гласуваме е, споразумението за свободна търговия, затова ви моля да отложим гласуването си. Да, координаторите ще решат за кога. Предлагам ви просто да гласуваме на следващото заседание на нашата комисия. Благодаря, господин председател. Да, е, сега е, има искане за да се отложи гласуването по нашето становище за Украина. Е, всъщност, е, водеща комисия, е, комисията по външни работи и е, мисля, че можем да отложим гласуването. Аз е, не мога да реша сам. Е, това е процедурен въпрос. Комисията ще реши, при положение, че въпросът е включен в дневния ред. И е, за това искам е, да дам на всеки, дум, на всеки само по е, една минута за вземане на думата. Госпожа Мария Десернес. Искам само да кажа, господин председател, че ние сме напълно съгласни с предложението на колегата Залевски. Нека да отложим за неопределено време гласуването и трябва настоятелно да поискаме комисията по външни работи също да отложи гласуването за неопределено време, както и нашата комисия. Да, аз съм за отлагането. И аз искам само да кажа, че ние пространно говорихме тази сутрин за друга географска зона. Същата политическа група ни каза, че първо трябва да правим търговия, а не политика. Аз подкрепям същото предложение и искам същата политическа група да бъде последователна спрямо всяка географска, географски район. Куташ. Да, благодаря, господин председател. В момента обаче ние не знаем какво ще реши е, комисията по външни работи. Е, по принцип трябва да се гласува другата седмица. Така че не знам дали е хубаво да не гласуваме днес, защото в противен случай нашето становище ще се гласува след тяхното. И заради това мисля, че е добре да гласуваме днес. Благодаря. Mr. Yeah, Chairman, we uh, uh, support the proposal, but it has to be... Подкрепяме предложението. Винаги гласуваме конкретно за случая. Не става въпрос, че ще зададем прецедент за бъдеще. Indeed. So, let's... Добре, не прави сте. Нека да гласуваме. Предложението е да отложим гласуването на становището. Водеща комисия е АФЕТ. Разбира се, рискуваме да загубим възможността да се намесим в досието, в крайна сметка, ако АФЕТ гласува днес. А, имате ли основание да мислите, че АФЕТ ще направи същото? Да, господин председател, участвах днес в заседанието на АФЕТ с министъра Русченко. Така че, уверявам ви, почти всички се изказаха много критично относно станалото. Защото точно по време на нашето заседание с господин министъра се, е, ни съобщиха за събитията в Украина, така че мисля, че колегите от АФЕД ще разберат нашето решение, ще го уважат и ще го последват, надявам се. Във всеки случай не съм говорил с всички координатори, политическите групи, само с нашия координатор съм разговарял. Той ще е, се обърне към колегите си в АФЕД със същото предложение да последват това решение. Иначе нямаше да ви го предложа. Така че, имайки тази сериозна надежда, правя това предложение пред вас. Благодаря за вашето отношение. Председателя, отново призовавам вниманието ви към риска. Комисията по външни дейности е войдеща и можем да бъдем обвинени в намесата в нещо, което всъщност е политическа оценка на обстановката в Украина. Това е, е личното ми е, становище. Кадер Ариф. Мисля, че не мога да сме на позиции, които са диференцирани. Търговията е политическа работа. Аз не считам. Знаете, че е, търговията е чисто техническа дейност, но все пак може да се правят избори между географските зони. Сега, мисля, че трябва да го... Аз съм по принцип за това да се отложи гласуването и предложението на нашия колега Левски. Да гласуваме, който е за искането, от, направено от заместник председателя Залевски. Моля, гласувайте да отложим гласуваното за Украина. Мнозинството е ясно, против, въздържали се. Приема се, отлага се гласуването. Сега продължаваме с гласуването по останалите досиета. 11 точка искане от докладчика относно споразумение между Европейския съюз и Марокко. Той се обръща към нашата комисия да направи предложение парламента да сезира съда относно легалността на това споразумение. Да ви напомня, че според правило 90-то, шести абзац от правилника ни, преди да се гласува споразумение за външна дейност, съответната комисия, политическите групи могат да направят предложение към парламента да изиска становище на съда на европейските общности относно легалността на споразумението. Така че има две възможности да се гласува по отношение сезирането на съда. По отношение на евродепутатите, политическите групи или комисията могат да направят подобно изискване. Ние като комисия получаваме това предложение да се обърнем към парламента да изиска сезиране на съда тази връзка. Така че гласуваме дали да подкрепим искането на господин Бове. Самия докладчик се обърна към мен да ми да, да, с молба да му дам думата да обясни. Така че разполагате с 3 минути господин Бове. Euh, благодаря, господин председател. Аз е, ви благодаря, че записахте в дневния ред е, тази молба и че припомнихте рамките, в които се намираме. Аз предложих това да се извърши в рамките на комисията, защото за мен това е въпрос на право, а не е политическо, политически въпрос така както може да се зададе, да се квалифицира от 65 депутати или политическа група. Според мен това е чисто правен въпрос. Според мен най-вече трябва да се припомни, че съда на е, Европейския съюз е, казва, че компетенциите се изпълняват в е, рамките на международното право. Това е рамката, според мен, която е основна а, известен брой резерви съществуват за мен в а, това споразумение, които са свързани с специфичния статут на Западна Сахара спрямо Испания от една страна, която е юридически отговорна, и Марокко, което е де-факто отговорно. И днес като гледаме текстовете на Обединените нации, си даваме сметка, че статута не е ясно определен и следователно спрямо бъдещето на тази територия, работата още не е завършила. А проблемът, който се поставя от нашето споразумение, не е политическия проблем да знаем от към коя страна вървим, дали Марокко или някаква друга политическа сила, която трябва да управлява тази територия. Въпросът е да се разбере дали тази територия в този момент може да бъде включена в едно споразумение или не. А има една голяма слабост в проектът, който беше предложен от комисията и който ни е предложен не за ратифициране, е, че няма никакъв елемент, който да позволява да се каже дали да или не Западна Сахара е в периметъра на това споразумение. Ако е извън този периметър, всичко е чудесно, но ако е в този периметър, както беше казано многократно, видяхме, че и други държави, цитирам по-специално Штатите, чрез господин Роберт Зели, който днес е генерален секретар на Световната банка, една, едно диференциране на, в споразуменията за партньорство беше направено между от една страна Марокко и от друга страна тази територия, която не е автономна. Тъй, че за мен въпросът трябва да бъде решен от гледна точка на правото, за да се разбере дали има съвместимост и за това аз искам по съвсем, съвсем кровено и без никакви задни помисли този дебат да може да се реши от Европейския съд, който единствено има правото да чете правото. Всъщност, благодаря господин председател. Vote... Нека да сме наясно. Ако гласуваме да, ние предлагаме парламента да сезира съда. Ако не, в такъв случай трябва въпрос да се изясни тази комисията. Къде е Риф? нещо искаш ли да кажеш? Къде е The floor is Аз исках е, просто да запозная нашите колеги с е, решението, което е доста разумно на координаторите от тази сутрин по този въпрос. Е, да се счита известен брой въпроси, че съществуват известен брой въпроси, които се задават, че има искане за изясняване на някои точки, които не касаят само Западно Сахара. И това отлагане, е, бих казал този срок по-скоро, който ще ни позволи да влезе малко по-в навътре в това решение, защото това беше решено тази сутрин от координатори да има ново изслушване, за да имаме повече информация, ме кара да мисля следното нещо. Дали е необходимо да гласуваме за това да сезираме Европейския съд? Ето, това е въпросът, който се задава. Дали не може след е, работа по същество, която ще извършиме, да имаме малко повече информация по този въпрос. Просто това е начина, според мен, възможен начин. На координаторското заседание решихме да отложим е, именно обсъждането Вместо през месец ноември да обсъждаме, да гласуваме в декември, решихме с един месец да преместим сроковете имайки предвид е, факта, че ще получим проекто е, документа през декември. В такъв случай гласуването ще бъде през януари. Така че вече календара е готов и променен по този начин. Има ли по някакъв начин възможност промяната в графика да промени или да повлияе на решението за сезиране на съда. E Господин председател, не е нашето предложение за момента да сезираме е, Европейския съд. Ние сме против, защото докладчикът забавя това нещо от месеци, не спази графика. Ако той действително искаше да изясни този въпрос, да го изчисти този въпрос, той може да поиска от правната служба да го направи. Според мен за докладчикът не става, може би, въпрос да се намери някакво решение, по-скоро нещата се влачат. Именно това е причината, поради която аз ви моля да отхвърлите неговата, неговото искане. И ако сезираме, ако може да сезираме с правните служби на комисията, ще говорим. Да, имам един, имам против. Така, значи, Решаваме да отложим това гласуване, така ли? Така, значи, начало на гласуването. Започваме електронното гласуване. Носите ли си картите? И само 26 е, гласа има, трябва да са 29. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 души са гласували против, 5 е, за, 2 въздържали се. Благодаря ви много. Така, сега пристъпваме към Ако обичате, запазете тишина. Проекто споразумение пред е, Търгови инвестиции, бариери пред търгови инвестиции. Нашия докладчик е Робърт Старди. Благодаря, господин председател. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря на всички групи и техните сътрудници, за да можем да постигнем силни компромиси по измененията. Имаше 64 изменения и сведохме ги до 13 компромисни изменения с едно-две изключения всъщност а, а, т, т, а, има оправдани и неоправдани такива бариери и в измененията ние посочихме, че действително има разлика. Това е в отговор на дискусията, която проведохме в нашата комисия преди няколко седмици е, ние искаме да има регулаторен диалог с, с основните стратегически партньори и най-вече с международните инвестиции инвестиции, за да няма неоправдани бариери. И ние знаем, че въпросът е чувствителен. Знаем, че искаме да отидем дори още по-надалеч, като направим ясно разграничение между развиващи се економики и така наречените страни БРИК. Когато говорим за суровини и използване на експортни мита, е, имаше компромиси специално за Япония във връзка с международните стандарти. Е, радвам се, че в края на краищата в текста има по-ясна оценка на проблемите. Е, аз мисля, че има ясно послание към комисията, която ще изготви свой собствен доклад, мисля, че през март. Благодаря ви, господин председател. Добре, значи пристъпваме към гласуване. А, има пет страници. Пет страници. 64 изменения. Нека да започнем с компромисно изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21. Разделно гласуване. Първа част. За. Първа част отпада. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. и 21 изменение, втора част, начало на гласуването. Край на гласуването. И беше отхвърлено. Компромисно изменение номер 6. За, против, въздържали се, приема се. 27 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. С 28. Начало на гласуването. Извинете, 27 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 изменение за, против, въздържали се, нека да, проме... нека да проверим 28 изменение. Начало на гласуването. Да, е, сега е, включени са машините. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то изменение за. Против въздържали се, приема се. 30 изменение за, против, въздържали се, приема се. 30-то изменение, нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Rejected. Amendment 31, those in favor. 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 33 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 34 то за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 42. Начало на гласуването. 42. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 9 за. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 10 за, против, въздържали се, приема се. 49-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55-то и 56-то, те съвпадат за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 59-то. Само първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 60-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против въздържали се, приема се. 64 за, против въздържали се, приема се. Мотиви. Компромисно изменение 1. За, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 2. За, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 7 и 8. Те съвпадат за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 4, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме втора част на компромисно изменение номер 4, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Тринайсето изменение.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 Всъщност има седем изменения на комисията ИМКО е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение на комисия, 9, е, на комисия ИМКО за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение на комисия ИМКО за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение за против, въздържали се, приема се. 15-то изменение за против, въздържали се, приема се. 16 за против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, приема се 23 гласа за, 4 против. Поздравления за докладчика за успешното гласуване. Сега пристъпваме към 13-та точка от дневния ред. Проект установище на Кристияна Мускардини. Трябва да ви кажа, че Госпожа Москарадини е в болница с чупен крак, чупена ръка и заради това не можа да не може да присъства и е, нашата комисия е, и пожелава да се възстановява бързо Ще изпратим цветя от името на комисията. Ще се погрижиш за това. Просто е, кажете, че комисията и желая всичко най-добро, гласувайки. И така, председателя, нека да гласуваме. Проекто становище компромисно изменение едно. Моля, гласувайте за. Против, въздържали се, приема се. Второ, компромисно изменение. Моля, гласувайте. За, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. 11-то изменение. Да проверим 10-то изменение. Моля гласувайте. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. Ето, виждате, приема се. Моля да ме извините, но се приема. Amendment 11 and 12, they are identical.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 Изменение 20. Не, то само става въпрос за езикова редакция. Моля 21. За, против, приема се. 22. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4. Приема се в 24. За, против, Моля, гласуваме 24-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. И окончателно гласуване. Режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за. 4 въздържали се. Няма против. Продължаваме. Към 15 точка, тъй като 14 та отложена. И сега гласуваме 15 та точка от дневния ред за Грузия. Докладчика ни е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 Гласуваме четвърто изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Ком... Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето. Проверяваме гласуването. На девето изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение. You didn't complain, Pablo Salva, in due time, so nothing done. Uh, compromise amendment number four in favor. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение пето. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуваме целият документ. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за, 3 против и 2 въздържали се. Поздравления! за докладчика. Това означава, че приключваме с гласуването. Благодаря ви. Бързо се справихме с процедурата. So we are and please don't get excited. You are doing our job. <laughs> Do you want some pause? Желаете ли почивка? Много моля тези, които излизат от залата, да го направят максимално бързо и тихо. Please do not have conversations in this room. Conversations are the other side of the door. Много моля за тишина в залата. You have to use this. May I have your attention, please? Моля за вниманието ви. Благодаря. Сега има изслушване. относно Европейския съюз и Китай. Дисбаланс в търговията. Въпросителен знак –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 continue? Okay, good. Ladies and gentlemen, let's come to our work. Уважаеми госпожи и господа, нека да започнем с нашата работа сега. Има изслушване по отношение на а, Европейски съюз и Китай, дисбаланс търговията въпросителен знак. Знаем, че сега започваме това изслушване. Китай възникна като най-голямия износител в света и втората економика в света. Търговията между Европейския съюз и Китай се увеличи многократно. Сега Китай е втория партньор е, за нас след САЩ и най-голям доставчик на стоки, най-голямия вносител. А същевременно Европейския съюз е най-големия търговски партньор за Китай от пазара позволява на се осъществи ръст в търговията в двете посоки. Европейски съюз също се възползва от този ръст на търговията и Европейски съюз се, се ангажира да открие търговските взаимоотношения с Китай. По-настоящем има голям дефицит е, в момента, им, голям дефицит по отношение на баланса в е, взаимоотношенията между двете страни. И по отношение на пазарния достъп и защитата на а, интелектуалната собственост има сериозни въпроси, които трябва да бъдат уточнат. Социалните, екологичните проблеми също са повдигнати на вниманието. Още повече, че Китай използва а, обменния курс, за да увеличи е, приходите от е, своя износ. Необходимо е да се отчитат всички тези въпроси преди да се а, е, напише доклада, поради което сме поканили няколко външни експерти, които ще ни запознаят с тяхната гледна точка и ще участват в сесиите въпроси и отговори с членове на комисията днес. Много се радвам, че мога да ви представя нашите многоуважавани експерти. За съжаление, госпожи, господин Андрю Ву, който е директор в Китай, трябваше спешно да се върне днеска в Шанхай. Той изпраща своите извинения към комисията. Експертите, които са с нас днес, са госпожа Ле... Лейла Шухрун. която е с автор на проучването, възложено от Европейския парламент е, с Мастриския университет. Господин Йонос Парело Плезнер – който е изследовател Европейския съвет по външни взаимоотношения, господин Антуан Брюне. Добър ден, господине, който е председател на АБ Марше от Париж. Господин Джонатан Хоуслаг, който е ръководител на екип в Брукселския институт съвременни проучвания на Китай, Брюсел, а, Брюксел. Господин Виорел Бурун, Буруда из, Исишая, Оратора се извинява за вероятно неправилното произношение на имената на гостите, който е управляващ директор в Брюксел на звено в службата по външна дейност. Отговаря за Азия, а също така и госпожа Сарнас. Генерална дирекция търговия. И сега позволете да дам най-напред думата на докладчика. Благодаря много на председателя. Аз само да повтарям това, което казахте. Нито вашия увод, нито представенето на тези, които приеха да дойдат. Искам просто да благодаря на колегите. Те и едните и другите са в своята област експерти, специалисти, университет, представители на университети, големи специалисти по този голям въпрос въпросът на отношенията между Европа и Китай. Сега може би ще е по-добре да ги слушаме, защото и без това доста закъсняхме. И всъщност ние тях трябва да чуем днес, пък след това вече ще може да има и диалог между нашите колеги и тези експерти и може би накрая някакви заключения. Това е което ви предлагам, господин председател. Thank you very much. You will be very welcome. Да, благодаря. Нека да започнем с изслушването на експертите. Аз бих искал да се обърна към госпожа Лейла Шукрун да пред... извърши своето представяне. Имам един въпрос. Искам да помоля всичките експерти да не говорят много дълго, не повече от 10 минути, ако обичате. Благодаря ви. Името ми е Лейла Шукрун. Аз съм преподавател по международно право в правния факултет на университета в Маастрихт. За мен е чест е, да ви запозная накратко с дисбаланса в търговията между Европейски съюз и Китай. Е, това е проучване на правния факултет на университета в Маастрихт и London School of Economics за Европейския парламент. Аз съм съавтор. автор. Първо искам да ви запозная с структурата на проучването. Както виждате на диапозитива, има пет глави за доста разбираемо проучване на търговските взаимоотношения между Европейски съюз и Китай. Съсредоточаваме се върху търговските бариери и това доколко Китай участва в работата на СТО. Сега, дали Китай е чудо или заплаха, както знаете, Китай е в сърцевината на всеки економически разговор днес и повече от когато и да е било е, е, е работи с стратегически партньори. Е, проучване на Търговската камера между Европейския съюз и Китай показва, че 78% от наблюдаваните предприятия имат печалба в, Съедине... в Китай е, и напоследък има много ясно увеличение на тази печалба. Независимо от това, обаче, е, предприятия на Европейския съюз са изразили явни тревоги с онова, което те наричат недостойно ниско ниво и те показват, че има много голяма сложност и непрозрачност на е, регламентите в Китай, защото много драматично исторически Китай влезе в СТО и това създава много важни въпроси за достъпа до пазара на европейски предприятия и дългосрочно доколко китайския пазар е привлекателен и е, трудно се е, прониква в този пазар. Искам накратко да кажа, че е, от 1998 година до днес, от правна гледна точка, Значително се увеличила търговията между Китай и Европейския съюз, но положението е напрегнато. Има, разбира се, финансова криза, съответно кризата с суверения дълг в Китай и това доведе до изостряне на много от наличните напрежения. От една страна, е, е, непрекъснато се настоява Китай е, да прави компромиси, но тя не е склонна да прави такива компромиси, особено в СТО а от друга страна има склонност към протекционизъм в европейските страни и в някои отрасли. И това напрежение доведе до това, че Европейския съюз зае все по-категорична позиция спрямо Китай. Има политическите е, отношения така охладняват. И ние смятаме, че връзките между Европейския съюз и Китай е, не навлизат на нова е, в, в стадии. Преди, три, преди три десетилетия трябва да се спомним, че Китай и Европейския съюз почти не са имали търговски отношения – Разбира се, търговските отношения драматично са нараснали, е, особено от 2000 до до 2002-2010 година. През последното десетилетие търговията с стоки се е увеличила 400%. Е, от 2007 година насам Китай е станал е, втория търговски партньор на Европейския съюз и най голем източник на внос. Е, но ние всички знаем, е, че Европейския съюз има структурен дефицит с Китай. Още от 1997 година насам този търговски дефицит при търговията с стоки е 26 пъти по-голям, отколкото излишъка при търговията с услуги страни, които не са членове на Европейския съюз, имат излишък в търговията с Китай. И това трябва да се помни. Търговския дефицит се дължи до някъде на реекспорта към Европейския съюз, защото има много европейски предприятия, които произвеждат в Китай. Колкото до инвестициите, положението е различно, защото тук Европейския съюз е много по-напред от Китай. Сега искам накратко да се спра и доколко Китай спазва своите ангажименти към СТО. Много е сложен протокола за е, е, честото на Китай в СТО. Трябва да се каже, е, че този протокол е единствен по рода си имаме предвид задължения СТО+, докато има други, които са наречени СТО- като права. Е, е, Китай е единствения член, който пое е, много традиционни задължения, но и много нетрадиционни ангажименти. Така че неудовлетвореността от изпълнението на протокола се разглежда във връзка с, с е, е, уникалността на този протокол. Освен това, виждаме, че някои от задълженията, които се предвиждат в този протокол, например, няма никакво е, обоснование за някои изключения спрямо общите принципи за недискриминация. И това буди въпроси. Така че е възможно да видим Китай, който ще бъде много по-категоричен и който ще се защитава е, за това, че много от поетите ангажименти се възприемат от, от Китай като не, несправедливи и ще има проактивна роля, въобще много активна роля спрямо е, всичко, което е вече е установено в СТО. И нашите проучвания, нашето проучване е, е, изтъква много подробности във връзка с търговски бариери, е, например е, непрозрачността на китайската система, правата за интелектуална собственост, промишлената политика на Китай, търговските права и селското стопанство. И сега търговските бариери се средоточават основно върху е, технологичните трансфери и интелектуалната собственост. И е, когато направихме проучването, ние разбира се използвахме е, публикации на СТО и е, за преходния механизъм за Китай, е, също така и механизма за е, търговски обмен. Е, Вдъхновихме се и от е, проучвания, които са направени от е, правителството на Съединените щати и от е, изпълнителната комисия на Конгреса. Ние знаем, че на европейско ниво няма координация или координацията не е достатъчно полезна. И накратко искам да заключа. Знам, че разполагам с малко време. Искам да участваме после в дискусията, затова съвсем накратко искам да заключа, е, че европейските дружества в някакъв смисъл е, могат да се справят с предизвикателствата в Китай, но трябва да бъдат е, подкрепени от европейска политика защото трябва да се имат предвид спецификите на китайския случай. За целта е, трябва да има е, е, единно и категорична позиция и да се продолее фрагментацията, която се наблюдава днес. Благодаря ви. С най-голямо удоволствие ще отговаря на вашите въпроси. Благодаря ви много. А сега Господин Плеснер има думата, който е изследовател по отношение въпросите външни взаимоотношения. Имате думата, господине. Благодаря. Благодаря за поканата. Голямо удоволствие за мен да участвам в това изслушване днес. Както казахте, изключително важно е, е темата, свързана с е, търговските взаимоотношения, както за гражданите, така и за бизнеса, така и за политиците. Аз е, работя по отношение на външните взаимоотношения, една работна група в, е, към съвета и Китай е една от областите, в която аз основно работя. Дали добре ме чувате, пита оратора? тъй като вече има много проучвания в тази област. Ще се опитам да се спра само в 10 минути, с които разполагам с нашите, за, на, на нашите препоръки. В колега, който скоро а, представи проучването по отношение на новата економическа политика на Китай към Европа, вече ви е запознал до някаква степен с нашите препоръки, така че всъщност позволете от тук нататък да продължа. Основно вниманието ни е върху кризата на Европа и как тя се превръща във възможност за Китай. Неодавно взаимоотношенията между двете страни е инвестиции от Европа, експорт от Китай. Сега вече Китай е и много силен економически актьор в Европа. Взаимоотношенията се променят. През миналата година квартета на Китай, председател, президент Шинли обикаляха е, отделните кабинети в Европа като по този начин изключваха най-различни договори и това доведе до промяна на възприятието на Китай в Европа. Мисля, че може да кажем, че Източна Европа също а, се промени. Неодавна а, тези страни бяха скептично настроени по отношение на Китай. Например, Виктор Орбан прие а, Далай Лама и вече нещата се а, промениха миналата година, когато Орбан отново беше на власт. Далай Лама не бе прият от никакъв представител на правителството. И се водиха разговори за взаимоотношенията с Китай. Всъщност вместо това. Виждате промените в нагласите. Освен това, промените настъпват и бързо. Поетапно се намалява, разбира се, и действието на Световната банка. Променят се нещата и на Балканите. Това са едни бързи взаимоотношения между а, Китай и Европа в най-широка перспектива. Как точно Европа а, се вписва в китайската стратегия? Какво търси Китай? Ако разгледаме следващия пет годишен план на страната, ще видим, че Европа има едно много сериозно място, защото е, китайската економика се модернизира и иска да отбележи ръст китайските инвестиции е, доста добре се вписват в е, модела на развитието и на европейската економика. Е, става въпрос и за обмен на ноу-хау. Автомобилният сектор е а, добър пример. Знаете, че Volvo вече е в а, китайски ръце и вероятно САП скоро ще последва подобно движение. И в България също се създават производствени центрове, които са свързани с развитието на китайската политика в Европа. Китайските инвестиции а, се увеличават, особено когато става въпрос за сливания и придобивания. Разглежда се инвестициите и на Китай в САЩ вероятно 1 трилион ще бъдат около 2020 година. Петгодишния им план отразява необходимостта от високи технологии и развит пазар като Европа, разбира се, очевидно ще бъде цел за тях. По отношение на кризата, често, както вече казах, това създава възможност – за а, известни придобивания на по-ниска цена преди кризата. Държавните банки и компании в Китай също търсят а, къде да депозират а, своя излишен капитал, така че китайците вероятно ще появят по-голям интереси към европейския банков сектор бъдеще по отношение на приви, приватизационните а, кампании Португалия, Гърция вероятно ще предизвика китайски интерес. Китай не трябва да се обвинява, че а, е, приема а, е, тази възможност, която и се предоставя. Фойенг просто си поставя по шекспировски въпроса да купува или да не купува. Така че конкретни европейски държави търсиха китайски инвестиции през годините, ето те сега се появяват. Така че няма пречки към тези инвестиции. Въпросът е как Европейския съюз да има възможност да договори по-добри условия. И така стигам до препоръките в нашия доклад по отношение на най-важния въпрос – еврокризата и дълга. Китай изпраща системни сигнали до Испания, Гърция, че е готова да изкупи дълга. Но разбира се, това е държавен, държавна тайна все още. Какви са прогнозите? За сега Китай, не, както виждаме, не навлиза мащабно в изкупуването на дълга. За сега а, финансовия механизъм или пък Централната банка се справя основно с този въпрос. Но Резервите, вероятно, на Китай ще бъдат насочени именно към най-стабилните, най-сигурните облигации, което вероятно означава, че целта ще бъде Германия. По отношение на препоръките за Европа, дори и слухове за инвестиции в обликации вече задвижва пазара – така че всъщност има а, обща валута в Европейския съюз, но има национален а, дълг. И това е една особена ситуация, пред която сме изправени. Така че онова, което ние предлагаме е да се създаде система в Европа, при която да може да се събира информация за публичния дълг. Не е лесно, разбира се, това да се направи. Много често се променя картината и това затруднява а, възможността да има по-голяма прозрачност инвестициите. Китайските инвестиции в Европа са добра възможност, добра възможност за европейските компании. Европа е открита за инвестиции, а Шанхай се интересува от големи инфраструктурни проекти. Трябва сега да се вземе решение. Наистина, Преговорите са двустранни. Въпросът е дали ще има договор за инвестиции, който в момента се е, дискутира, за да може всъщност по този начин да се открие повече е, пазара. Интересът към иновации, високите технологии е въпрос, който е интересен не само за Китай, но и за европейските компании. По отношение на китайските инвестиции в Европа, искаме да има сигурност и прозрачност, защото от китайска страна се работи с е, държавни предприятия, и е, вероятно се засягат потенциални политически мотиви за взимане на решение. Затова прозрачността е изключително голямо значение. Обикновено китайските структури е, са доста непрозрачни и обикновено се задава легитимен въпрос как това да се промени. Дебатът какво представлява сигурността в Европа е открит. Например, телекома в Китай е всъщност компания, която има определени интереси, декларирани в САЩ. също времено е, става въпрос и за инвестиране тук, в Брюксел, в Европа. Може би не трябва да говорим за протекционизъм, трябва да се уточнат ясно интересите. Виждам, че времето ми изтече. Благодаря. Председателя, приключихте ли? Имах още само едно нещо, което исках да кажа. 15 секунди имате. За държавните поръчки исках да говоря. По същия начин стоят нещата, както и при инвестициите, а именно Европа да използва интереса на китайците. Е, това е емблематична тема. Може би в сесията въпроси и отговори можем да засегнем този въпрос. Е, как държавните предприятия в Китай спечелиха един търг. Но за Европа важно е да има достъп до китайския пазар държавни поръчки, тъй като за сега Китай не е страна по споразумението за държавните поръчки към СТО. Имайки предвид всички тези е, възможности, е, необходимо е да се отчете необходимостта от единност между държавите членки. Особено когато става въпроси за интересите на тези държави членки, които в момента имат е, конкретни потребности. Важно е да се използват възможностите ефективно. Благодаря. Now we have, um... Monsieur Antoine Brunet, président du AB Marché à Paris. Merci, Monsieur le Président. Brunet, благодаря, господин председател, че ми давате думата. Благодаря и за вашата покана. Аз искам само да се представя. Аз съм завършил економика на пазара, работих в е, не в ССФ и на други места. И в този контекст аз си дадох сметка, че външната търговия е един основен параметр в доброто здраве на економиката. Искам да се възползвам от времето, което ми давате, за да обясна точката, според която дестабилизирането на външната търговия на Европа от е, Китай – води до дестабилизирането на нашите, на нашите публични финанси, което, знаете, наш проблем от две години насам, от октомври 2009 година, най-напред с гръцкия дълг и други сериозни проблеми с задължаването на други страни. Това, което аз обяснявам на моите клиенти е, че появата на търговските излишъци на търговия от търговията дестабилизираха Европа, както и Штатите. Европа и Штатите претърпяха едно чувствително нарушаване на търговските си им салда от края на 2001 година. И тази, това деградиране, това разрушаване на сал, салдата идват именно от китайската политика. Има тотална връзка между с търговското салдо на Европа и на Штатите и възникването едновременно на из, излишъци, търговски излишъци в Китай. И пред тази а, ситуация, какво е кокошката, което е яйцето, за мен кокошката всъщност е меркантилната политика на Китай – е, и която сега прави големи крачки напред и получава сериозни е, излишъци в търговията е, яйцето всъщност е непрекъсно растящия дефицит на търговията от 2001 година на Штатите, Обединеното кралство, Франция, Белгия, Италия, Португалия, Гърция и Германия както и Холандия, които имат само е, общ, излишък, защото компенсират е, дефицита спрямо Китай с излишък спрямо Франция и останалите Южна а, Европа. И а, е, фалшиво е това, което твърди Китай, че а, е, падането на търговското сал, салдо на Штатите и на Европа идва от а, е, прека, прекомерни а, разходи, вътрешни разходи. А, в действителност, а, падането на разрушаването на, на търговията на Штатите и Европа произхождат от а, бруталния шок на външната търговия, която Китай налага от края на 2001 година, от момента в който тя успя той успя, Китай успя да, си, да влезе в Световната търговска организация. И по този начин тя всъщност запазва изключително ниски заплати значително, чувствително по-низки от тези в Европа и Штатите. Големите картели и казаха, че всъщност това, което се плаща, е 80 пъти по-малко от това, което плащат в Штатите. 80 пъти по-низко се заплащане в Китай. Така че това показва огромната разлика в разходи с заплати, нещо, което никога не се е срещало в, модерната, в съвременната история между различните страни. И това е изключително на се сериозен удар на економиката на Европа и Штатите. Допълнително доказателство е, че в Штатите и Европа преживяхме рецесия от края на 2007 година и даже още не сме излезли от тази криза. И нормално такава рецесия трябваше да, да помогне за управенето на търговията с Китай, но нищо не се случи. Всъщност Китай продължава да взима части от международния пазар, да завоюва международния пазар за сметка на Штатите и Европа и тези части от пазара помагат на Китай вместо да, да преживява криза да увеличават своите излишък, търговски излишък през 2007 година. И пред тази ситуация страните, било то Штатите или в Европа, развиха това, което аз наричах едни конъюнктурни компенсаторни политики – защо трябваше да налага такава политика, такива политики, защото една страна, която претъпява един търговски дефицит, повтаря си сериозен, тя всичко е за, за сметка на вътрешния брутен продукт и по този начин на, на, а, е, това е една държ... страна, която претърпява редовен дефицит нейния процес на, на растеж е дестабилизиран. И това е причината, поради която можахме да наблюдаваме както в Штатите, така и в много европейски страни между 2001 година и 2007 година в налагането на компенсаторни политики. Това са конъюнктурни политики и съществуват два вида. Първото е в недвижимата, в недвижимата област и след това в бюджетната област. В е, е, между държавите, които е, засилват недвижимите, политиката в недвижимите имоти, за да компенсират търговския дефицит, също с щатите, но също така и в Същото се случва в Испания и в Обединеното кралство, които през 2003 и 2007 година запазиха растеж, независимо от дефицита, именно с засилване на пазара на недвижимите имоти. И другото е бюджетния дефицит. Това са Франция, Белгия, Италия, Португалия, Гърция, които между 2001 и 2007 година оставиха да се увеличава бюджетния дефицит, но ако не го беха направили, по всяка вероятност ще да изпаднат в рецесията още преди 2007 година. Проблемът, вие го разбирате добре, е, че двете политики, конъюнктурни, компенсаторни политики, са ефикасни в краткосрочен план, но не могат да бъдат повтаряни и продължавани, защото в крайна сметка те достигат един, един, една граница, отвъд която е невъзможно тази политика да продължава. Що се отнася до държавите, страните, които а, се засилиха от сфера, а, те всичките извършиха продаваха всъщност и това са делото с Прайм и именно в този момент пазар на движимите имоти се, се удави всъщност и започна да пада и в този момент се получи една криза, банкова криза и криза в недвижимите имоти и там вече държавата трябваше да се намеси, за да помогне за да даде пари на банките, да помогне на банките и да се справи с публичния дълг. А що се отнася до втория метод, този, който а, се обръща към бюджетния дефицит, вие много добре знаете, както мене, че една страна, която решава да запази своят растеж, като засилва бюджетния дефицит, се излага на това публичния дълг да се засили от година на година и да стане по-тежък до момента, в който кредиторите се почнат да се притесняват, освен за възможността да се върнат парите, да се изплати този дълг, да се спазат сроковете и когато, в, когато кредиторите започнат да се притесняват, това е началото на кризата на обществения дълг. Така стана в Гърция и така се за, има и други държави, европейски държави, предпочитам да не ги упоменавам. Така че вие виждате, че стратегията на Китай, която се състои в това да, да се визират и да се осъществяват огромни търговски излишъци за сметка на Европа и Штатите, дестабилизира естествено тези страни. Защото в момента, в който сме стигнали сега през 2011 година, ние сме в ситуация, когато не е възможно да се обърнем към а, а, недвижимите имоти, за да разчитаме на някакъв растеж. И вече не е възможно също да увеличаваме и публичния дълг, защото под на, на, на натиска на кредиторите, различните държави, които се увеличиха всъщност обществен, обществения дълг, публичния дълг, те сега трябва да върват назад. Така че има една системна дестабилизация от страна на Китай, където европейските страни и щатите продължават да претърпяват този, огромен натиск на Китай и вече нямат възможност да запазят компенсаторните политики, които до този момент използваха. Така че, аз мисля, в заключение, е, че е време за европейските държави да се изправят и да релансират, да отново да, за, да, да говорят за сериозна промяна на политиката, на, е, на своята политика срещу Китай. Вие знаете, че в Американския конгрес има едно мнозинство, в Сената поне, за да се а, е, наложат някои изисквания от страна на щатите в областта на търговията. И а, е, ако Американския конгрес продължи в този дух, ще бъде жалко Европейския парламент да остане на страна. Очевидно е само когато има силен съюз между Штатите и Европа по отношение на Китай, едва тогава бихме могли да се наложиме на китайската политика. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Бруни. Сега господин Джонатан Конслак. Е, който е научен сътрудник е, в е, съвременни проучвания на Китай в Свободния университет в Брюксел. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата да участвам в тези, това много важно изслушване. Има, има диапозитиви. Разбира се, че има диапозитиви. Както виждате от самото заглавие, аз е, изпуснах въпросителната. Това беше първоначалното заглавие. Ясно е, че има дисбаланс в търговията, но най-важното е, че е, този дисбаланс трябва да бъде представен в някаква перспектива. Е, и да се знае кой носи отговорност е, за това да се възстанови баланса. Основно Китай носи тази отговорност, но това е споделена отговорност. Е, Китай е основен конкурент. Трябва да се види доколко печели конкурентоспособност като търговска нация, статистики за дисбаланс, споделената отговорност и ако имаме време, ще развием някои сценарии. Напоследък ние изготвихме е, изследване на търговските отношения между Китай и Европейския съюз. Виждаме, че има допълняемост при експорта като цяло и тази взаимна допълняемост е намалена с 20% през последните 10 години, което означава, че сега европейските компании имат повече 20, увеличение с 20%, Тоест Китай е станал конкурент общо в 37% от износа на стоки и услуги. Така че не е същото съотношение, както с Съединените щати или други търговски партньори. И това ни кара да така, направим съотносителност, съотносителната си дисбаланс. Като цяло, е, мисля, че Китай бързо ще навакса в много стратегически индустрии автомобилостроене, фармацевтична промишленост, самолетостроене. И ако Китай разработи такива производства, това ще означава, че европейските кампании ще бъдат изправени пред много по-силна конкуренция, не само в двустранната търговия, но и конкуренция от трети страни. Е, след е, няколко седмици ще излезат доклади и ще се види, е, че съпоставителните предимства на Китай почти не се дължат на намеса на правителството. 30% от предимствата се дължат на дисторси, изкривяване в капитала и ефтина работна ръка. Е, Съпоставителните предимства са ефтина работна ръка, инфраструктура, доста стабилна политическа обстановка. Всъщност оттам проистичат основните разлики. Втората точка – дисбаланс в търговията. Аз е, не мисля, че има у, у, у, у, така, е, че Китай много се възползва от европейски предприятия. Европейските предприятия също се възползват. Има а, нетни а, външни потоци, а не толкова влизащи потоци. А, това не се отнася само за стоките и услугите, но имаме а, дефицит и при преките инвестиции, при други инвестиции, което включва експорта, включват се и чужди инвестиции, текущи трансфери – така че имаме дисбаланс в економическите отношения на много повече пластове. Не се има предвид само търговията с токи и услуги. Най-големия въпрос е доколко китайците компенсират нарастващия платежен дефицит. Както се каза, няма официални статистики, но ние смятаме, че сега около 4 550 до 550 от е, резерва се поема от е, Китай. Висок е процента, не е колкото на Съединените щати, но все пак е значителен процент. Като цяло можем да кажем, че през последните 5 години има натрупване на дефицита е, около 500 милиарда е, е долари. Е, Цифрата изглежда огромна, но ако я направим така по съотносителна ще видим, че това е само 0,3% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, така че всъщност делката е била изгодна, защото са изнесени много промишлени предприятия, много хора, обаче може би иска да се сложи край на това. Като цяло има излишък в търговията с Китай, има драматичен излишък в търговията, но всичко трябва все пак да се разглежда в пропорции. Но Китай, не единствено Китай е отговорен за дисбаланса в търговията. Аз мисля, че е, има изкривявания, е, двойствени изкривявания през последното десетилетие и това доведе до така наречената меркантилност на Китай. Е, така че като цяло има едно пренасен дисбаланс от азиатските страни към Китай. Говорихме за двойственото изкривяване. Моя колега също говори за това. Аз мисля, че е, дисбаланса в търговията посочва, че ние сме развили два различни модела за економически растеж. Те са стигнали до техните граници. Е, дефицит, е, докато Китай иска да има излишък и растеж. В Китай има свръхкапацитет, капацитет е, и мисля, че границите вече са постигнати и при настоящата и сега е, е на лице финансовата криза в Европейския съюз. Сега това двойствено изкривяване неизбежно води до двойствено приспособяване. Не можем да очакваме е, само Китай да модернизира и либерализира економиката си. Трябва това да се съчетава с е, сериозно преосмисляне в Европа. Е, е, и сега какви са различните сценарии? Има пет различни сценария, които можем да разгледаме. Първо, пазара да си върши работата, т.е. всичко да се приспособява от самия пазар, но това ще бъде много болезнено, не знам дали има някаква маневреност в политиката тук. Втория модел е Европейския съюз да се приспособи към американския модел, т.е. да поканим китайците да купуват повече активи от нашия резерв и да запазим нашия жизнен стандарт. Не знам дали китайците са заинтересовани, ще стане ясно. На трето място протекционизъм протекционизъм, е, докато китайците използват е, така економически национализъм, твърда насоченост към пазара. Не знам дали се върви вече в такава посока. Четвърти вариант е, постоянно, постепенно координирано приспособяване. Това неминуемо ще доведе до отслабване на еврото. Е, това има, води до някакви предимства е, на износа, засилване на китайската валута. Китай е, има ясна промишлена политика, подкрепя своето промишлено производство. И аз мисля по-скоро интуитивно, отколкото като академична оценка, че ние се приплъзваме към петия сценарий ние трябва да се търси някакъв вариант извън дисбаланса, да, но това няма да допринесе до отстраняване на дисбалансите, а по-скоро ще доведе до паника, до по-голяма нестабилност и в, в край на краищата ще се стигне до по-голям протекционизъм двустранно, не само от страна на Европейския съюз. Мисля, че това е много възможно Твърде е възможно и Китай да се отегли, е, да се окупае, е, макар и да, да не е така в момента. Препоръки към парламента. Първо, е, вниманието към Китай може да бъде политически печелившо, но економически се губи. Всъщност трябва да се насочим към нашия вътрешен дисбаланс, Европейския парламент да продължава да изисква Китай реципрочност, но ние трябва да напишем нашето домашно и в край на крещата трябва да работим заедно, с, да направим економически преход и да направим санкции, ако Китай подронва тези реформи. Това са препоръки, по-скоро широки идеи и с това приключвам, господин председател. Sharp. Благодаря. Точно 10 минути. А сега господин Виорел Будура Ищиочоя, който е управляващ директор в а, азиатски отдел служба за външна дейност. Имате думата, господина. Благодаря. Аз съм Голеспи, аз съм директор на е, Дел е, Азия. Е, господина не можа да дойде тук. Благодаря ви за отправената покана към служба външна дейност. Мисля, че наистина е изключително важно. Много се радвам, че този случай ще би се повторил и в бъдеще. Съвсем невременна е срещата, защото дискутираме текущите финансови и економически напрежения, които съществуват в световен мащаб, както и международната а, търговия. Освен това, провеждат се а, срещи. Предстои 14-та среща на върха, с Китай, а разбира се и Г20 ще заседава скоро в Кан. Европейски съюз Китай. Това е факт. Китай е за нас не само търговски партньор, но и голяма помощ в много голям аспект. Много сериозен партньор за Европейския съюз. Говори се двустранните аспекти, но един оратор преди мен каза, че всъщност картината е доста по-сложна. Китай е, има изключително много голямо участие в пазара на суровини който създава наистина едно предизвикателство и за нашата промишленост, а също така има много сериозна конкуренция както спрямо нашия, така и към трети пазара, но много важно е и натиска върху развиващите се страни, например Камбоджа, текстилния отрасъл, Виетнам. Картината е много сложна. Така че, е, само бих искал да кажа следното по отношение на последния оратор преди мен. Двустранния излишък не е толкова, може би, важен. Е, важно е да се говори по-глобално, защото трябва да се излекат последствията от всичко това. В много отношения по същия начин сме изправени, бяхме изправени през 70-те и 80-те години с подобни предизвикателства в съотношенията с Япония подходът ни към Китай е горе-долу по същия начин. Два са вектора изграждане на стратегическо партньорство и такава голяма страна като Китай би трябвало да работи заедно с нас, за да се обърнем към световните проблеми, към промяната на климата, економическото и финансовите натиски, сред които се намираме в момента. А от друга страна има много практично е, измерение търговия, достъп до пазари, инвестиции и така нататък. Опитваме се да изградим взаимоотношенията си с Китай по този начин вече редица години. И на предишни срещи на върха, както и на предстоящия, се опитваме да консолидираме усилията си. Така че ще се опитваме да намерим начини, по които да си сътрудничим с Китай по положителен начин. Предишният оратор спомена, е, последния национален економически план на Китай и някои от е, насоките, които е, предоставят този план пред нас за съвместна работа. Повече сътрудничество в международен аспект. Китай има потенциала да предприеме повече, да насърчи е, развитието в Миямар, в Афганистан, да работи по въпроса с ядрения проблем в Иран и така нататък. Така че би било добре да се развиват нещата именно в този положителен е, аспект. Освен това ще се опитваме да е, убедим Китай да работи заедно с нас е, по отношение на глобалните предизвикателства на срещата на Г-20. Освен това, много практически са насоките, в които ние работим, достъп до пазара, търговия, инвестиции. Споменаха се вече тези аспекти. Освен това, обаче, има и тревоги, свързани с правата на човека в Китай. Така че, опитваме се да лансираме този дневен ред възоснова на стратегически и практическия фактор в нашата работа. Нещата вървят добре по-настоящем. Надяваме се, че срещата на върха ще бъде успешна. Относно казаното за координиран подход при сегашните обстоятелства – използването на срещата на върха, за да се убеди Китай да бъде още е, по-активна по отношение на срещата на Г-20. Очевидно това е желанието, но струва ми се, че е, Европейския съюз едно прави, когато става въпрос за обмена нещо друго. Тук, по отношение на Европейския съюз и САЩ, ние имаме като че ли по-малко търсене по отношение на вътрешнието потребление, което означава а, е, промяна в експорта и а, е, Китай ще почувства това. Може би няма да се върви по същия начин. Необходимо е да се стимулира економиката с голяма инвестиция в инфраструктура, правителството, но дали това ще е възможно да се постигне това. Така че Китай на срещата на g 20 ще се опитаме да ги обещаваме всъщност да вървим именно в тази посока, да се а, възстанови баланса, така че да има насърчаване на частното потребление, да се има, разбира се, и социални мрежи. После, валутния въпрос. Това са все проблеми, които ще разглеждаме на срещата на върха. Очакваме повече смелост от Китай. Но ако нищо удовлетворително не се получи от процеса Г20, няма да е добър вариант за никой от нас. Някои оратори направиха препратки към фрагмент блокирането в подхода към Китай от страна на Европейския съюз. Не мисля, че това е съвсем правилно. Присъствах на заседанието на външните министри, когато се дискутираше въпроса свързан с Китай, наистина има много голяма яснота коя и много голямо обединение сред държавите членки относно това какво очакваме от Китай. Благодаря. Председателя, благодаря ви госпожа Хелена Кюних от Комисията Генерална дирекция Търговия има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на секретарията. Uh, както всички казаха, за това, че ни давате възможност uh, да ни слушате и да допринесем за изгодното на вашия доклад. Китай е едно от най-големите предизвикателства в областта на търговията. Интересно е да се чуят е, различни възгледи от е, Европейския съюз. Мисля, че всички са съгласни какви са предизвикателствата. Ясно е, че Китай всъщност е мотор за економическия растеж в момента. Азия като цяло и Китай в частност – много от възгледите, които бяха изразени днес, е, са доста близки до това, което чухме от е, Търговската камера е, за Китай. В техния доклад те цитираха печалбите на предприятията, но те посочиха и какви са трудностите. И ясно е от европейските предприятия, че Китай е основен източник на печалби за тях – и основно обаче печалбата проистича от самия китайски пазар. Трябва да посочим като цяло какво е положението в предприятията. Европейския износ към Китай се увеличил миналата година с 37%. Всъщност, е, изхожда се от ниското ниво на вноса, който беше всъщност има много големи пазарни възможности за бъдеще. Това е важно. От друга страна, има нарастващо усещане у предприятията в Китай и извън Китай, че економическата откритост на Китай не се подобрява. Е, и през следващите години ще има тревоги, не се знае в каква посока ще е, се развиват нещата. И ние забелязваме е, какви въпроси безпокоят предприятията, е, тези, които изнасят производство в Китай. Е, е, първо да има съвместимост, да има правила за конкуренцията, малкия размер на държавния сектор, достъп до суровини, също така и глобалния пазар, това, което се каза, достъп до пазара, достъп до суровини вътре в Китай. Това са ключови въпроси за много промишлени производства. Разбира се, не бива да забравяме и, и е, правата върху интелектуалната собственост. Това е много важно. Още по-важно е, че сега е, Китай е, все повече инвестира в е, научно-развойна дейност. Там се появяват нови идеи и както европейските, така и американските предприятия искат да захранят този процес, защото пазара върви в тази посока. Не, искам да се спръпа подробно на някои от тези въпроси. Както казах, ние в диалога си е, с Китай говорим по тези въпроси. И това става от 7 години насам. Има някои области, които в някакъв смисъл са по-положителни, но там има също предизвикателства. Това са инвестициите. Вече се каза, че ние разглеждаме възможност за договаряне на споразумение по инвестициите. Още не сме се взели с този въпрос. Обаче Европейски съюз работи по един въпрос и Китай прояви интерес е, е, е, ясно е, че има възможности. И Китай разбира, че има интерес. Китай говори за защита на инвестициите. Сега трябва да се унифицират възможностите. От гледна точка на Европейския съюз се стои въпроса за достъпа до пазара. Така че европейския пазар е много по-открит за китайски инвестиции от обратното. Има ограничения, които са свързани с така наречения инвестиционен каталог, но също така и когато се говорим за справедливост, за смесени дружества и много други въпроси, лицензии за нас е важно. Ако решим да започнем преговори по споразумение за инвестиции, не знам дали накрая, в крайна сметка, ще се стигне до нещо, по което сме се договорили. Но това ще бъдат по-големи възможности за европейски предприятия за инвестиции в Китай и по-добър достъп до пазара. Ние обсъждаме с нашите партньори. Традиционно е, Китай е, не преговаря по инвестиционни споразумения, което предвижда достъп до пазара. Въпросът е труден, но трябва да се търси разрешение. Мисля, че ще бъде трудно в края на краща Европейския съюз да се съгласи на споразумение, при което няма официален достъп до пазара. И друга област, потенциала за економически растеж, това е засяга услугите. Разбира се, говорим за търговия на услуги между Европейския съюз и Китай 60 милиарда, 60 милиарди износ от Китай и 20 милиарда износ. Има лек е, излишък. Основният търговски пазар е Съединените щати. Е, там има 200 е, милиарда и 50 милиона. Мисля, че има област, където Китай трябва да развива техния пазар и това е шанс за европейските предприятия. Сега има по-трудни въпроси сега за интелектуалната собственост. Имаме огромния проблем с неговото прилагане как да сме сигурни, че предприятията наистина са защитени. Всичко трябва да бъде съобразено с закона. И трябва да. Е, е, това е свързано с технологичните трансфери. Ние продължаваме да настояваме за това пред нашите китайски партньори. В интерес на Китай е да има е, силна защита на интелектуална собственост и Китай е, приема това. Ние казваме, че има напредък, но може би Китай трябва да напредва много по-бързо и това се отразява добре и на собственото развитие на Китай. Това е важно и когато говорим за иновации защото вие трябва да сте собственик на изобретението си. Обществените поръчки многократно се обсъждало тук в парламента. Китай не е страна по споразумението за държавни поръчки, е, но в Китай има много обществени поръчки, които обаче попадат по друг закон. Това е всъщност реалния достъп – и искаме да има по-голяма откритост и това всъщност да се договаря, да се знае, предприятията да знаят, че имат същия достъп до китайския пазар, както китайските предприятия до европейския пазар. И сега въпроса за субсидиите и експортните кредити Неколкократно сме обсъждали напоследък въпроса, поне вътрешно. И това е област, където искаме също да влезем в диалог с китайските министри. Областта е много трудна. От гледна точка на Европейския съюз имаме генерален директор за конкуренцията, който се занимава с субсидиите, докато китайската система е много разпръсната и е, това осложнява допълнително диалога. Факта, че китайският модел е различен от съвременния модел в Европейския съюз, когато говорим за субсидии. Там има високо ниво на отпускане на субсидии, различни форми на намеса на държавата, експортни кредити, например. Ние не твърдим, че всички субсидии са лоши но все пак въпросът трябва да се обсъди. Аз мисля, че ще спра до тук. За нас е много важно, че са изброени тези въпроси. Ние ще продължим да ги повдигаме, да наблягаме на тяхното значение, защото това е в интереси на Китай но ние трябва да вървим заедно напред. Нашите економики са свързани помежду си, нашата промишленост се нуждае от тези връзки с Китай. Благодаря. И сега откривам дискусията. Еник Жада. От зелените. Uh, mm, yes, greens. Euh, euh. Благодаря, господин председател и благодаря на различните изказали се. Беше изключително интересно. Не винаги е успокояващо, разбира се. Във всяко, всяко отношение тези констатации, които че не ни успокояват. Аз Разбирам, че с Япония имахме такава едно сблъскване на конкурентоспособност, шок на, на производителност и други, но, но ако сравниме тези две неща с Китай, малко съм изненадан. Аз мисля, че този шок с Китай е малко е, шок на модел, социален, економически, демографски, а, а и също и демократичен, демократичен. И мисля, че днес една от причините, за дефицитите, които установяваме, не е, не е единствената причина, но една от е, основните, това е именно липсата на демокрация в тази страна. И факта, че а, е, общо правата на, на публична защита, на обществена защита, те не са достъпни за китайците и трябва все пак да имаме смелост, включително в институциите, да го кажеме да кажем истината. Това съвсем не означава, че Европа няма, не носи отговорност. Днес в Европа отсъствието на индустриална политика в Европа не ни позволява да, да се определим като стратегия в света и в отношенията ни с Китай. Второ, втори недостатък, вижда се, че Европа изпадна в един, една клопка, т.е. да установи задължението, да установи двустранни отношения, различните страни да имат отношения с а, Китай, вместо да има европейска обща политика с Китай. И всеки председател, всеки президент е много доволен, когато неговата страна сключи някакви договори, а, с Китай. Т.е. няма координирана европейска стратегия спрямо Китай. Сега, вярно е, че Г20 е голямо събрание. Нали? Дори нашия президент Саркози а, той няма такова този график, който ви описате за Г20. Тоест, ще трябва да се съобразяваме с техния модел на общество, така че аз малко съм притеснен че Европа и външните служби имат толкова оптимистично виждане за бъдещите преговори с, в рамките на Г-20. За мен, поне така ми се струва, имаме един голям залог на европейско равнище, което е да считаме, че от момента, в който ние сме първия пазар, световен пазар, ние сме също и първото място, където се изготви, където се установяват известен брой правила. Направихме го с Рич. Аз не виждам защо и днес Европа, от момента в който тя а, се показва изключително а, а, волева по отношение на социалните въпроси, климата, човешките права, всичките теми на, на съвременния свят, други, а, друг, други страни, като Китай, не го правят. Аз не виждам защо Европа няма да решава да обвърже своя търговски обмен по-силно с своите цели в областта на околното пространство, здравните цели и така нататък. Така че от европейска страна ние днес трябва да си зададем действително въпроса как да обвържем, как да определим условия на този пазар, като знаеме, че тази взаимност няма да се промени, няма да промени основно нещата. В едно от презентация беше казано, че в Китай се налага в Польша, но смятате ли, че тази реципрочност на публичния пазар ще доведе до това европейците да ходят да строят пътища в Китай? Не. Тук не става само въпрос за реципрочност, а всъщност зад търговския обмен между два континента, които могат да имат общи цели, за, да кажем, за екологичната економика, природните ресурси и други неща, те трябва да имат един честен разговор от момента, в който има такова сблъскване на моделите, и сега искам само да приключа отношенията с Китай, разбира се, не трябва да бъде само дефенсивна, защитна, когато се говори за енергии, енергийните ресурси и други ресурси. Европа като Китай са два континента, които са сравнително бедни. Може действително да имаме промишлено партньорство и друго партньорство от момента, в който Европа прояви храброст, когато говори за ресурси, да знае не само какво става за ресурсите в Китай, но също и в Африка и в други страни. You, Благодаря, господин Жадел. Уинклер, НП. Благодаря, господин председателю. Благодаря за всички оратори за техните интересни изказвания. Искам да изразя из, изле, известно разочарование от заглавието на дебата. Небалансирана търговия между Европейски съюз и Китай. Може би е, този малко тесен подход трябва да видим по-голямата картина вместо това. Баланса, търговския балон. Какво е това? Мотив или следствие? на качеството и на съдържанието на двустранните ни взаимоотношения. В Европейския съюз ние не сме удовлетворени от състоянието на взаимоотношенията с Китай. Виждаме потенциал, огромния потенциал, но освен това виждаме и ограниченията. Виждаме, че има проблеми, които не могат да бъдат пренебрегнати от наша страна. Мисля, че едно от основните неща е неудовлетворителното ниво на двустранно познание и разбиране. Разбираме ли Китай и Китай разбира ли за какво става дума, когато говорим за Европейски съюз? Мисля, че отговора е не. Добре е, че бяха очертани паралели между 5 годишния план в Китай и Европейската стратегия 2020. Мисля обаче, това е фалшив паралел защото може да използваме едни и същи думи, когато си строим изреченията, когато дефинираме целите, о стратегическите цели, но спираме до тук с прилични, с, е, с, с, с сходствата. Ние не влагаме същото съдържание в документите, нито пък дефинираме едни и същи цели. Тоест, по-доброто познаване на двете страни е нещо много важно, предварително условие, за да продължим нататък нашите взаимоотношения. Трябва да задълбочим партньорството в по-широка перспектива, и трябва да изградим стратегическо партньорство, ако можем и ако искаме. По-нататък, знае, че наивно може да звучи, но това е възможно, а именно да има по-голяма допълняемост, а не конкуренция в променящия се всеобщ световен климат. Разбира се, бяха представени варианти. Трябва да избегнем търговски войни и протекционизъм. Трябва да стъпим на сътрудничеството в нашите взаимоотношения и на общо разбиране, че Европа и Китай трябва да работят заедно първо върху вътрешните дисбаланси и ако ги разрешим, това вече ще бъде начина да разрешим и двустранния дисбаланс в търговските ни взаимоотношения. В заключение, това, от което имаме нужда, е по-ефективно двустранна координация и по-добра многостранна координация в Г20 ясна двустранна рамка и по-нататък вече бихме могли да изградим съвместния си път заедно. Благодаря. Председателя, благодаря. Обединена левица. Благодаря. Благодаря на всички за богатата информация, която ни предоставиха. Имам пазар към, за, за китайската економика и въпросът ми за китайската економика е има феноменален економически растеж за определен период и Китай избегна най-лошото от кризата от преди 3 години с големи програми за стимул стимулиране от държавната економика и е, се, се увеличиха някои елементи в китайската економика, е, за да може да се избегне кризата, а именно да няма е, мехури, да няма спекулация, увеличение на дълга. И, примерно, не знам, Говорим за мехур в собствеността в Китай и това е нещо значително и това е причината, поради която 140% е, в Китай е, има 80% увеличение само за една година. Е, и, е, и имаше насилие, но Непрекъснато, непрекъснато, непрекъснато се строят сгради, които са като фантомни сгради, цените растат. И както в Ирландия, както в Ирландия, в Китай 64 милиона апартамента са празни. Това е просто за това, че всъщност има едно втурване напред нещо, което не е съществувало преди, вътрешни противоречия в китайската економика, те не могат да си позволят такъв растеж, а може би рано или късно ще се появят мехури. И второто, основното в дисбаланса е, е въпроса за заплатите. Това, което вие казахте – е, че това е предимство на Китай, защото заплатите са такива. Това е от ключово значение, защото себестойността на продукцията спада. Е, а от друга страна, обаче не се търсят и потребителски стоки, защото е, потребителите получават малко пари. China Lerbe Watch е, говори за е, трагедията на глобализацията е, защото се вижда много национални компании като Foxcar, европейски компании просто използват китайските предприятия като подизпълнители. И това показва, че в Китай има експлоатация в много широк мащаб, като в 19 век работят хората в фабриките. Те просто получават заплати колкото само да оцеляват. И е, е, мултинационални корпорации, които са в Съединените щати и в Европа, участват в това и съответно получават е, печалби. Apple, например, за iPhone. А, а, 600 долара е цената, от което 6 е, долара е за монтажа. Така че нищожен процент отива за производителя. А, има а, е, огромна печалба, като се приспадна е, и материалите. Така че в това не участват само китайски корпорации, но и мултинационални компании на Запад. Те просто използват изключително ефтиния е, труд там и лоши условия на труд за работниците. Благодаря ви, казва председателя. Нека сега да изслушаме госпожа Мариел Сърнес. Няма други е, искания за взимане на думата. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря и едните, и другите, всички, които се изказаха. Най-напред секретарята на нашата комисия, Инта, която намирам, че добре работи с тези покани във връзка с различните групи. Аз оцених всичко това, което колегите дойдоха да ни разкажат днес. Благодаря на всеки един, всяка една от тях. Само искам няколко неща да пак е, да споделя, които ме впечатлиха. Разбира се, както господин Бринен обяснява, връзката между е, дефицита на външната търговия и дефицита на нашите публични е, финанси и проблемите, които това предизвика по отношение на растежа в Европа, може би това да е притеснително и страшно, но мисля, че е много вярно всичко това. И, и това означава, че е много важно да балансираме отново този обмен, който е несправедлив, не, не с е, Китай. Това е първата точка. Всички говориха за е, въпроса за реципрочността, за взаимността. Много се говори за това, но все пак ако Европейския съюз говори с, на един език а, за тази реципрочност, ще е добре. Ние, нашия пазар в Европа е много по-отворен, отколкото китайския пазар. Имаме проблем с достъп до китайския пазар. Имаме проблем с достъп до публичния пазар в Китай и трябва да направим някакви предложения в този смисъл, за да се променят нещата. Освен това, всички, всички пазари в Китай, които са най-новаторски, всъщност китайците са новатори. Това не е една демократична страна. Държавата може да взима решения за бъдеще 5, 10, 15 години, особено в водещите сектори, които де-факто те взимат нашите патенти, те взимат нашата технология, но не ни отварят вратата в тези сектори, които са сектори на новаторска дейност и там трябва също се променят нещата. Що се отнася до Чуждите инвестиции, говорихме за това, те са много ограничени в стратегическите сектори и браншове в Китай. А пък китайците инвестират в Европа, така Що се отнася до интелектуалната собственост, не говорихме много за това, но това е основен въпрос. Аз считам, че ако Европейския съюз не запази аванса, който има в момента по отношение на патенти, технологии, обновления и така нататък, ще имаме много сериозни проблеми утре. Трябва да знаем, че нито един договор не е подписан в Китай от някоя голяма европейска фирма в тези новаторски области без трансфер на технологии. Тоест, това е част от клаузите, които се налагат от китайците на европейските предприятия. И тук също ние трябва да помислим какво означава всичко това. И по-специално закупуването на патенти и трансфер на технологии. Набързо стана дума, но аз в доклада ще говоря много за всичко, което е свързано с суровините там също китайците се държат не много коректно. Е, прескачам пък и въпроса с фалшификатите. Е, трябва много конкретни предложения да направим. Освен това и въпроса с валутата. Тук не е лоялна конкуренция, когато говорим за китайската валута, така както се управлява днес. Това са няколкото точки, които за които чухме да се говори след обед и които ще бъдат разгледани в доклада. Има един много важен въпрос, няколко преждеговорящи го казаха, ние имаме, ние споделяме една отговорност. Това е много и е, много е важно да наложим изисквания и да поискаме една а, равноправна а, политика в отношенията с Китай. Мисля, че това ще трябва да се направи, поне ще се опитам. И в същото време ние трябва да извършим една сериозна работа в Европа. Това не трябва да ни освобождава от е, задължението да работим. Е, и, това, че промишлената политика в Европа не върви добре като новаторска работа, е, нови технологии и така нататък, ние, и ние не взимаме необходимите решения. Разбира се, тази, този търговски обмен е все по-неравноправен. И се опитаме да оправим нещата, като наложим равноправни условия на търговия. Но ако при нас нещата куцат, естествено, че няма да стане. Така че трябва да се действа едновременно от двете страни. Що се отнася до китайското присъствие в Европа, а, както вие го казахте, и този доклад беше излезе един доклад преди няколко седмици, който е много интересен. Мисля, че трябва да се вдъхновим от това, което се върши в Штатите. В Штатите има една организация, която всеки момент може да ни каже каква е частта от дълга, който се държи отвън. И от кой? Аз зададох в, в Европа, никой не го знае. Нали? В, попитах комисията преди 6 месеца, добре, каква е частта всъщност на суверения дълг на държавите членки, които се държат от Китай. Комисията ми отговори, че не знае. Еми не може да продължава така. И тук трябва да се направят някои предложения и същото е за преките чуждестранни инвестиции. В момента те не са огромни. Сега започва, но се вижда, че инвестициите ще бъдат до 5-10 години ще бъдат огромни. И тук, както в Штатите, може би, що пък не, да се измисли някакъв инструмент, който да ни казва абсолютно прозрачно в кой стратегически сектор се извършват тези инвестиции. Все пак това, което американците правят, може и ние тук да го направим. И аз ще приключа с това, господин председател. Искам, е, това, което каза Еник Женадова е много важно. Аз също смятам, че Европа трябва да обвърже е, своя търговски обмен с спазването на тези стандарти, т.е. продуктите, които идват в Европа, трябва да отговарят на европейските стандарти, което означава също, че трябва да помислим и на нова рамка с социални, здравни, е, екологични норми, които са задължителни, многостранна рамка. Това е предложение, което ще направя. И накрая, две думи за да приключа. Вие всички казахте, че имаме нужда от силна политика, но имаме от един Европейски съюз, който да е съюзен и съюзен и който да е твърд по цените. И в момента има една стратегия такава, че всеки е, един от 27 страни си прави каквото си иска. Ние, нашата работа е да излезем като Европейския съюз. Това е, разбира се, въпрос за всички експерти, които са тук, за всички парламентаристи, които сме ние, но също въпрос, който е важен за нашите обществени мнения. Ако има една тема, която в момента е притесняваща за общественото мнение в Европа, това е въпроса за търговския обмен с Китай и ние трябва да може да предложим отговори, които да са убедителни. Благодаря. Let's open final stage of this hearing. Uh, going back to our guests, I mean external guests, I'll start сега последния рунд е, на всички даваме думата. В същия рунд, ред е госпожа Шукрун, доста въпроси. Е, имайте предвид, че ни е ограничено времето. Нека 3 минути, по 3 минути на всеки. Госпожа Шукрун, да, благодаря господин председател. Благодаря господин председател на Френски. Аз напълно споделям на завършките, които бяха направени от различните депутати, по-специално това, което съвсем ясно установихме по време на изготвянето на доклада, това е липса на единение на европейски в Европа и това е нещо изключително важно, докато от другата страна съществува една индустриална политика на Китай, която е ясна, определена, планирана и действително воля да се действа. И това е нещо, което трябва европейците да работят. След това споделям забележките, които бяха отправени по отношение на шоковете, сблъсъка на модели, т.е. да се търгува с Китай не е същото като с Япония, как на времето 70-те години. Така че много затруднения, с които ние се сблъскваме, са свързани с китайския модел. съствието, примерно, на редовно обнародване на текстове, въвеждането на една такава неясна ситуация, нормативна ситуация, това е много пъти се каза, е, това според мен не е може би най-важното, но това е свързано с е, е, липсата, отсъствието на някакви стандарти в областта на трудното законодателство в Китай. Мистер Парело Плеснер. Um, Господин Парело Кеснер, благодаря ви. Благодаря ви, че пак ни давате думата. Съвсем кратки въпроси. Сега разделението между държавите членки. Искам да кажа какво направи съвета по външна работа. Първо, аудит за връзките и имаме списък какво е поведението на отделните държави членки към Китай. И стана въпрос в нашия последен доклад преди кризата. Така, това е основа за обсъждане между държавите членки. Това, което кажа госпожа Десернеса за прозрачност, е, действително при кризата с дълга Европейския съюз е, не знае изобщо кой държи дълговете. Не става въпрос само за китайците. Е, е, има различни цифри в обращение и това е много вредно. Има е, обикновено Китай използва това в публична дипломация когато се говори, например, за обществени поръчки, за за дълга и това се отразява в по-широк смисъл на двустранните отношения. Последна точка. Е, в едно от изказванията се говори, че е, китайските субсидии всъщност не изкривяват пазара и не изкривяват китайските цени е, при износа. Странно е, в Европейския съюз беше проведено същото изследване. Един независим институт направи точно проучване и там се казва, че от 2001 година насам не всички държавни предприятия са направили загуби. Имат загуби и има преки или непреки субсидии, някои от които скрити. Благодаря ви, господин Антуан Брюне. Euh, да, аз искам да се възползвам от няколкото допълнителни минути, които ми са дадени, за да протестира малко срещу идеята, че Китай е двигателя на световната економика, както беше казан, някой спомена. Аз мисля, че двигателите са именно страните, които е, търпят тези е, търговски дефицити заради Китай. Двигателят всъщност са Штатите и Европа и Китай в известен смисъл паразитира нашето, нашия растеж, като идва да внася много повече, отколкото ние изнасяме и като ни налага на един растеж, който е много слаб, откакто Китай се влезе в Световната търговска организация. Има много слаб напредък на щатите, на Европа и всички държави, Г7, например. И не защото и именно китайската политика много ощетява растежа на Европа. Така че аз изпълням времето, когато Япония ни поставяше същите проблеми. Казахме, че Япония е двигателен на столната економика аз още тогава се възмущавах от а, такива изказвания. И второто нещо, което бих искал да кажа е, че много се говори за многостранното, но ми се струва, че Китай е толкова силен в тези световни форуми, че трябва да се признае, че тук в Европейския парламент има необходимост от много по-силно единение с щатите, за да се противопоставим на Китай. Аз изпомням, например, срещата в Сеул октомври-ноември 2010 година, където докато щатите се бореха за, също Йена, тогава имаше, ние изтървахме възможността да принудим Китай да отстъпи със своята политика по отношение на Яна. Аз мисля, че на равнище Г7 трябва да се подготви на обща политика и да се действа заедно всичките страни от Г7 да действат заедно на форумите срещу китайската политика. Благодаря. И сега господин Хослак има думата. Благодаря ви. Четири важни неща. Първо, господин Мърфи се спря на ръста на Китай, дали стига до крайните си възможности. Да, виждаме свръх капацитет, който се натрупва навсякъде, така че този момент със сигурност е дошъл. Трябва много сериозно да имаме това предвид. На второ място ръст на Китай дали е по-политизиран? Абсолютно да. Виждаме ръст в обемите на държавния кредит, за да може да се лансира износа, също така подкрепата в развитието на национално ниво, също всичко това се получава доста значително нарасна също така и фиксирания капитал, което очаквам това да отмине през следващите няколко години. На трето място, господин Жадов се спря на този въпрос. Дали има сблъсък на модели? по-скоро етапи на развитие се сблъскват. Същите политики видяхме е, да се развиват и в Япония, които не бяха приключили в процеса на индустриализация между двете големи войни би трябвало повече да се обръща внимание на различията а, или на приликите. Ами според мен ще зависи от процеса имаме в възможност да променяме нещата в добра посока. На последно място много странността. Мисля, че в глобалното управление на Европа ще бъде факт, че държавите ще се опитват да отстояват интересите си срещу малцинство различни страни, развити страни. Това е факт, но международните организации и Световната организация, които са всъщност един инструмент, ще е, вероятно губят своята значимост. Благодаря. Председателя, благодаря на всички, които участвахте в тази дискусия, много оживена и много интересна по въпросите на взаимоотношенията между Европейския съюз и Китай. Благодаря на ораторите ни, които приеха полканите и които дойдоха да участват в дискусията, да споделят своите идеи и своя експертен опит. Благодаря на всички вас, господа и госпожи. Благодаря и на докладчика за организирането на това изслушване. Let's move to... Let me say goodbye to our guests. And without uh, any break, let's move to благодаря. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Очевидно ще трябва да направя малко почивка. Много моля всички, които излизат от залата, да го направят бързо. Please. Our proceedings are not yet concluded. Не сме приключили все още сегашното ни заседание. Трябва да продължим с нашата работа. Да позволим на гостите да си тръгнат. And let's hope that the room is settled.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 Thank you. Let's resume our proceedings. Благодаря ви. Сега можем да започнем с 17 та точка. Изменение на регламента на съвета от 2009 година за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говещо месо от САЩ и Канада. Това е част от а, договореност за целта на която ще се сложи край на санкциите, наложени от САЩ и Канада срещу Европа във връзка с споровете относно хормоните в говеждото месо. госпожа Гуитсорт Родол е докладчик. Имате думата, госпожо.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 Е, става дума за нещо, което има огромно политическо значение, защото има конфликт е, за говеждото месо, е, което се произвежда с хормони. От една страна Съединените щати и Канада и Европейския съюз от друга страна. Аз от дълго време съм депутат и от години всеки теглише чергата към себе си. Така. Сега самостоятелни тарифни квоти 48 е, 000 тона, благодарение на което Съединените щати и Канада отеглиха санкциите, но това засяга само месото, което не, не е третирано с хормони. Ние Просто не искаме говеждо месо третирано с хормони и няма да променим позицията си. Така че това е компромис. Компромис който отправя ясен сигнал за търговските контакти между Европейския съюз и трети страни. И освен това, смятам, е, че трябва е, да се прояви политическа воля от двете страни на Атлантическия океан и е, е, с, с е, такава политическа е, воля ще се отегли явно предимство. За бъдеще, според мен, нашата задача ще бъде да е, се борим е, срещу пораженчеството и е, в пленарна зала трябва да говорим трябва да говорим по този въпрос. За следващите години споровете трябва да се разрешат и бариера пред, бариерите пред търговията трябва да отпаднат. Мисля, че това е знак за е, възможността е, да напредват трансатлантическите връзки и трансатлантически обмен. И това трябва да става възможно най-бързо. Ясно е, че аз съм за това. В противен случай не бих била докладчик. Аз съм за създаването на такива автономни квоти, защото Това са е, разпоредби, които са от взимна изгода. Е, удовлетворена съм от е, работата с останалите докладчици, от останалите парламентарни комисии. Благодаря ви, че ме изслушахте. Other... така, може би трябва първо да дадем думата на докладчиците в сянка.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 Както каза госпожа докладчика, мисля, че спора, свързан с говеждото месо, обработено с хормон за растеж, е, е в ущърп на Съединените щати, на Канада и на Европа. Ние сме длъжни да налагаме санкции и всяка санкция поражда нова санкция и става въртолежка. Имам предвид споразумението между е, е, Канада и Съединените щати от една страна е, и Съединените щати и Канада от друга страна. Мисля, че е в наш интерес да го приемем. Както знаете, европейската, канадската и американската економика съвместно с една трета от световния брутен вътрешен продукт – и всичко това не може да протича благоприятно, ако има търговски спорове. Тези спорове са бариери, заплаха за економическия растеж и заетостта. Е, искам да направя някои забележки и да чуя позицията на комисията. Първо, е, как се отразяват действително е, санкциите, които се прилагат в момента? и как ще се отрази увеличението на вноса на говеждо месо на европейския пазар. Е, защото не трябва някои региони да бъдат по-засегнати от други поради увеличението на вноса на висококачествено говеждо месо. Тъй като това е първи обмен на мнение, чакам позицията и на други колеги. Thank you, Robert Sturdy from ECR. Сега е, представители на Комисията на консерваторите. Благодаря. Виждам, че наистина става въпрос за изпълнение на меморандума за разбирателство. И естествено ефектът е ефект на доминот. В селското стопанството също ще има ефект. Говоря, разбира се, и като председател на е, такава единица в Обединеното кралство – Напълно разбирам, че комисарят и комисията в селско стопанство преди 12 месеца имаше, имаха посещение в Вашингтон, когато дискутираха дали ще ни позволят да експортираме селско-стопански продукти. Вилсак. Той каза, че предлагат да премахнат ограниченията за говеждо от Европейския съюз, но по отношение до други продукти, нещата ще останат до решението на Конгреса в състоянието, в което са до сега. Така че, изключително важно е, и записано е в доклада, да не идва в Европейския съюз говеждо месо, третирано с хормони. Но тук не става въпрос само за това. Просто ли, е, по този начин ще има сериозно въздействие отрицателно върху доварието на потребителите, ако а, е, нещата не се слушат така, както би трябвало, за да може да се спази добрия замисъл на Европейския съюз. Интересно ми е какво ще каже комисията. Благодаря. Господин Жозе Бове от Зелените. Oui, uh... Да, аз мисля, че тази дискусия е важна, обаче трябва да се впише в контекста му. Той не проистича от, е, от, от, от нищото. Проистече от е, забраната на Европейския съюз да забрани хормоните и след 86-та година, когато се създаде този панел, Съединени щати, Канада и Европа от една страна. Е, така че това е цялостната картина. Трябва да напомним и нещо, което се случи в последствие с санкциите върху 60 европейски продукта, които бяха санкционирани е, в продължение на 10 години, е, защото е, се беше отказан европейския внос. Европейския съюз продължи се забрана, това беше хубаво и в европейската рамка се говори за спецификата на замърсяването. Трябва да се напомни тази рамка, за да се докаже, че днес сме излезли от този въпрос въпрос. А, мисля, че има положителни развития. А, последните продукти, които бяха свръхобложени, вече теоретично не са свръхобложени от началото на 2011 година, но трябва да има гаранции от комисията защото е, дискусии като днешната за вноса няма смисъл, ако продължим е, да прилагаме санкции, които са следствие от този конфликт. И още един въпрос, който според мен трябва да се обсъди е, в този доклад е какво определение даваме на понятието високо качество. Е, как се, е, каква е проследяемостта на това високо качество и каква квота му даваме? трябва да внимаваме. Това да не бъде открита врата към следващ същата дискусия, която е, ще говорим след няколко месеца за висококачествено в кавички месо от Меркосур. Нека да внимаваме е, да не изпаднем в система, която радикално променя взаимоотношенията между местното европейско производство и логиката на вноса и откриването е, на пазара. Това е въпрос на баланс. Господин Фладио Котурни от Генерална дирекция Сърско стопанство. Заповядайте. Имате думата. You, uh, Благодаря, господин председател. Мисля, че контекста на предложението, с което разполагате, е много ясно обяснено. Става въпрос за нещо, което се отнася към края на 90-те години, когато имаше наистина една санкция, наложена от САЩ. И сега водим разисквания с САЩ по този въпрос. 2009 година имахме споразумение постигнато с Съединените щати, последвано от такова споразумение с Канада – позволява по този начин Европейския съюз да запази а, забраната за а, месо, в което имат налични хормони, т.е. животни, които са отглеждани с внасяне на хормони, но съответно се устоява нашето предложение с други думи. Движението е по посока на пътната карта, по което имаме споразумение с тези две страни, триетапно споразумение – и сега всъщност предложението е да навлезем във втората фаза, а именно оттегляне на санкциите от страна на САЩ, което е вече отвъд нашите очаквания. Защо? Защото, между другото, така ще отговоря на господин Бове, дали санкциите са свалени или не. Да, свалени се САЩ оттегли мерките предварително и от графика. 100% от мерките са оттеглени от 1 август 2011 година. На практика обаче това беше графика, а мерките са премахнати 13 месеца по-рано. Това наистина е много положителен факт. По същия начин стоят нещата и с канадците. Отеглени са всички мерки така че е, нашият износ може да продължава да върви е, по посока на тези страни без никакви пречки. А, е, тъга, сега, втората фаза е стъпка в същата посока и ни обвързва с изпълнение на споразумението. Виждаме преимуществата. По този начин не само се премахва един диспут с а, САЩ, но и последствията от него, както и докладчика посочи, а именно взаимоотношенията търговски и нетърговски с САЩ. А, така че заключението е положителното отношение на Съединените щати по всички а, търговски въпроси. Разбира се, не е лесно се постига всичко това, но е факт, че те си оттеглиха санкциите 13 месеца по-рано от записания с крайен срок, което означава, че споразумението работи добре. Сега към по-конкретните въпроси. Въздействието на висококачественото говеждо, пазара, санкциите. Ще започна от последния въпрос. Санкциите имаха голямо въздействие, което не става въпрос, не засяга само тези 110 милиона долара, но отива и още по-далеч. Обхваща всички последствия от санкцията, защото тук попадат не само производството, износа и търговията, а има още по-всеобхватен ефект – върху всички търговски взаимоотношения с Съединените щати. А разбира се, трябва да отчетем и политическото въздействие. Става ясно в такъв случай, че всичко това има много последствия за пазара и търговските взаимоотношения. Но, конкретно, всички държави пострадаха от санкциите в Европа независимо за какъв продукт става въпрос. От виното, през свинското, сирената, особено, Рокфорд. Знаете, че тук имаше опасност от санкции до 100-300% дори а, санкции. Тук говорим за много голямо въздействие. Що се отнася до високо качественото говещо, когато споразумението напълно се изпълни, е, тогава ще бъдат около 48 000 тона. Няма да има въздействие върху е, пазара на висококачествено говеждо в никакъв случай в Европа. имайки предвид е, факта, че ние следим развитието на пазара през последната година и половина, не сме забелязали никакво въздействие върху пазара. Очевидно, размера, обемите – не са такива, че да сложат под рисково въздействие пазара. Освен това, комисар Чолос повдигна тези въпроси на нашето внимание преди лятото, а комисар Дали също засегна темата по време на своето посещение в Вашингтон – в е, министъра на селското стопанство беше разгледан на САЩ този въпрос и отговорът му бе, че ще публикуват до края на годината правилата за БСЕ. Това означава, че в момента има консултации с всички участващи страни, не само производствения сектор – и ще има два месеца сектор, срока за да се получат а, отговорите на всички заинтересовани. След това ще се подготви заключението и ще се формулира решението. Не става въпрос за а, истинското вдигане на санкциите, а за движението в тази посока – за да можем да преодолеем сегашното положение. Това е в интерес не само на нашите износители, но и на промишлеността в САЩ, на производителите и Това наистина е желание и на американската страна. Уверени сме в това, защото също се създават затруднения. И в Япония не искат американски внос да влиза в страната поради необходимостта за системност в взаимоотношенията по отношение на забраната. По въпроса, който засегна господин Бове за качеството и дефиницията му, да, това е много важен въпрос. Трябва да гарантираме дефиницията, която е дадена в регламента, която е много специфична и подробна, е приложена, приложима само за този тип говеждо месо. И това е общата дефиниция коя, на която ще се оповаваме а, а, в конкретния случай, а няма да я генерализираме, защото иначе ще навлезем в сериозни проблеми по отношение на взаимоотношенията ни с Меркосур трябва да се прилага в този случай, а не в други случаи, когато се провежда друг тип преговори. Благодаря. Председателя, благодаря ви за отличното ви изказване, обяснение на ситуацията. Връщам се отново на докладчика. Имате думата. Това е първа размяна на е, становище. Мисля, че съвсем накратко искам да кажа. Мисля, че сме съгласни, че има някои точки, които трябва да се уточнат. Да не се забравя, че а, малко бяхме загубили някои подробности. И след това всяка година се появяваха неща, които се добавиха. А, това не беше добре за бъдещето. Аз отбелязах четири точки. Това, което каза господин Бове, а, що се отнася до квотите на щатите, баланса на европейския пазар. Идеята всъщност е, че европейския пазар не трябва да страда и в преговорите с Мер... Меркосюр. Ние трябва да държим сметка за това и второ, тук става дума за месо без хормони. Ние трябва да бъдем твърди по този въпрос. Може да се запитаме дали трябва да има някакъв специфичен контрол на вноса на това месо. Аз съм е, внучка на ветеринарен лекар и и мисля, че такива ветеринарни контроли, дори и да бъдат непостоянни, са необходими. Имаме нужда от гаранция, че а, че това положение трябва да бъде следено. Това, което се случи с Обединеното кралство е наистина много жалко. Благодаря, че участвахте на този дебат, в този дебат и аз ще говоря с всички преди да минем, преминем към гласуване. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви. На следващата ни среща през ноември 22-23 ноември. Е следващото заседание на комисията, тогава ще чуем а, а, вашия доклад. Сега пристъпваме към последна точка от нашия дневен ред. Актуализация относно присъединяването на нови членове към Световната търговска организацията. Отляво господин Питер Балаш, който е главен преговарящ и заместник генерален директор в Генерална дирекция търговия. Не за пръв път той е наш гост. Няма нужда да го представям. Нека да чуем е, какво ще каже той, каква е оценката на комисията е, за многократни е, кандидатури за членство в СТО. На първо място е Русия. Какво е положението? Дали тя е в навечерието на пълноправното си членство в СТО? после може Черна гора. Може после и Черна гора да се появи в списъка. И предполага се, че ще се е, одобрят и нови страни, които ще членуват в СТО. Е, сега, аз споменавам случаите, за които аз знам. Е, Нека сега да дума думата на нашия гост. Е, е, с него е господин Пол Варсоти, е, който е заместник ръководител на звено. И той също често е гост в нашата комисия. Господин Балаш, имате думата. Благодаря ви. Много се радвам, че отново съм тук. доста е мрачна економическата обстановка и след 18 години мога да кажа по първа точка, че има реален шанс да приключи кандидатурата и Русия да стане член на СТО. Сега искам да кажа няколко думи за а, тези 18 години. Русия е най голяма економика, която все още не е член на СТО. Всъщност най-голямата подобна економия. И процеса на присъединяване беше изпъстрен с е, падини и висо... висоти в взаимоотношенията и ситуацията в Русия. Поради факта, че няма ангажименти по СТО и, е, и е, ни кара да имаме двустранни а, сътрудничество с а, е, тази страна, което не винаги е най добрият вариант е, и те могат да използват свободата си на действие по един отрицателен начин през годините, налагайки много тежки пречки пред износа от Европейския съюз, е, нетарифни бариери, санитарни мерки налага. Знаете това лято какво се случи, използвайки из, из, извинението за а, инфе, а, раз, раз, разрастването на бактерията коли за кратък период от време всъщност наложи забрана за внос в продължение на месеци на картофи в страната си. А, И това със сигурност е необоснована мярка. Русия повдига тарифите си вносни и износни. Съвсем свободно е да го прави. Това тя нарича е, мерки за борба с кризата. Очевидно, че няма криза във всеки случай в Русия – Тя просто се възползва а, от тези цени, включително енергийните а, експортни цени и по този начин може да бележи а, ръст в економиката си. Русия е втория по внос партньор, номер 3 по износ на Европейския съюз така че очевидно има принос към дефицита в нашата търговия. Възоснова на високия внос, който имаме на суровини и енергия, а защитните и мерки правят всичко възможно, за да може нашия износ да стига до тях. Такъв размер, който бихме желали. Така че, голям интерес на Европейския съюз и в крайна сметка е, Русия да приключи своя предприсъединителен процес за СТО. Няколко пъти почти се случи това, 2004 например, когато приключихме първите преговори, пазарни преговори и имахме протокол за двустранно споразумение – по-нататък последва един период за увеличаване на протекционизъм от страна на Русия от 2007 година. Тези стъпки имат вече една нова динамика. В 2007 година Русия лансира нова селско-стопанска политика с цел да постигне 90 25% самодостатъчност е, по, основно на големи, по, по отношение на големите селскостопански продукти и те искат да произвеждат повече и повече. Проблемът е, е в това, че иск, по начина по който иска да постигнат тази цел – не чрез увеличаване на продуктивността, а чрез протекционизъм, тарифни и натарифни бариери. По-нататък, по отношение изнасянето на дървесината на Русия в Европейския съюз, те увеличиха износните мита, а пък те много си обичат това мярко, тази мярка в търговията. По този начин те всъщност скриват тази мярка като субсидия за производителите много е ниска цената, която, на която се продават е, на производни, на производни цени тази, е, тази дървесина. След това с субсидията правят необходимото, за да може партньорите да купят дървесината на много по-висока цена и по този начин имат изключително голямо конкурентно предимство при обработката. Виждаме въздействието на тази политика която се повтаря непрекъснато, когато има нарушение на пазара в Европейския съюз, се стига до мерки, насочени срещу много а, стоки, които се изнасят от Русия, например. По този начин се изнасят и торове от Русия и така нататък. Крайна сметка, след приключване на Процес на присъединяване към СТО, Русия ще попадне под а, управлението на много сериозни международни правила. Това за нас е нещо много важно. Вече 18 години сме свидетели на този процес. И има някаква полза от всичко това, защото така се договориха подробни и ефективни ангажименти с Русия този документ почти вече обхваща 800 страници, почти е готов и има доста проблеми, които остават да се разрешат. Изглежда провизорно за Европейския съюз двустранните проблеми са е постигнато по тях споразумение или поне руската страна все още не се е противопоставила на тези въпроси. Русия разглежда целият пакет документи от е, СТО и ще видим какво ще стане. Дали в крайна сметка ще приключим по този начин двустрайните ни споразумения с Русия или не. Остават още няколко разкрити проблеми, както казах. Използването на санитарните и фитосанитарните мерки, спомена ги вече, от голямо значение са за Европейския съюз. Освен това, искаме да разполагаме с много ефективна дисциплина по отношение използването не законните от гледна точка правилата на СТО мерки за инвестиране, особено в автомобилния сектор, който е един от останалите ни проблеми, които трябва да разрешим. Трябва да работим в двустранното пространство по този въпрос много сериозно. Остават и проблемите свързани с гаранциите за месо от Европейския съюз и други партньори по СТО и квотите на месо. Износните мета също, но може би най-важното вече е зад гърба ни. Така че условията са факт, поне от гледна точка на економическите проблеми. Очакваме присъединяването на Русия към СТО тази година. Планът е да се използва възможността на Министерската конференция на СТО тази, този декември да можем да приветстваме Русия с, сред е, членовете. Може би ще бъде 154-я член. Е, Черна гора може би ще може по същото време да се присъедини или малко по-рано. С няколко думи ще кажа и по този въпрос нещо. Е, from the point of work, so it's a rather tight uh, uh, schedule, considering that... Графика е доста сгъстен, както виждате. Но в крайна сметка се намираме в края на процеса. Може би 99% от работата е свършена, остава само един процес, ма и той отнема време. От гледна точка на графика. Надяваме се до края на този месец да приключим работа по отношение ангажиментите Русия-СТО. От економическа гледна точка – Имаме още политически проблеми, които трябва да разрешим. Русия, Грузия. Грузия като член на СТО има конкретни искания към Русия по отношение на търговията между Русията, между Русия, Абхазия и Южна Осетия. Позицията на Грузия че е, Рус, е, трябва да се направи специална система от наблюдение по СТО по отношение търговията на Русия с тези, две, тези два региона след войната 2008 година. Изключително деликатен е този въпрос. Те са признати е, като независими държави от Русия. с всичките последствия от това заключение. Всъщност, става дума за политически проблем и потенциална политическа конфронтация. Проверихме какви са е, исканията от страна на Грузия и наистина нещата са малко противоречиви. От политическа гледна точка Европейския е, съюз е, подкрепя интегритета на Грузия и необходимостта да а, възстанови суверенитета си върху тези два региона, отцепили се райони. Във всеки случай, предвид присъединението а, към СТО, мислим, че именно форума на СТО е подходящия форум за разрешаване на тези политически проблеми. Подкрепяме исканията на Грузия да има такъв политически процес, но не искаме да смесваме политика и търговия. Сегашните ни позиции са а, е, а, е, разделечени. Въпреки опита на Швейцария да е, играе ролята на медиатор – не са стигнали далеч преговорите, за съжаление. Надяваме се, че в рамките на няколко дни ще приключи и този етап. Във всеки случай пред Европейския съюз ще има много труден избор. Как да примирим политическата си подкрепа за Грузия с е, много силния ни интерес Русия да стане член на СТО, за да може да прилага търговска дисциплина в своите взаимоотношения с партньорите. Не знае как ще се реши това уравнение, но в крайна сметка от него ще зависи дали целта е, членство на Русия в СТО ще се постигне за тази години. Руската позиция хич не ни помага, разбира се. Те имат една а, твърда линия, която следват в политиката си и взаимоотношения. На практика не съществуват а, с а, Грузия в този, по този въпрос. Не показва, че са готови на компромис. Русия освен това заяви, че ако не могат да приключат присъединяването към СТО тази година, повече няма да се занимават с този въпрос и ще си останат не членки на СТО дълго време. Членството в СТО наистина не е много популярно в Русия. Има сил, сили в Русия, които не биха били особено щастливи от един подобен обрат на нещата. Модернизирането на Русия, економическото и бъдеще, не е възможно да бъде видяно извън включването на а, страната в световната економика и СТО, но в крайна сметка руснаците трябва да си вземат решение. Сега, още два въпроса. Първо, Русия с Беларус и Казахстан формира митнически съюз. Това е един проблем, който ограничава действието по този начин, защото Русия има обща политика с тези, тези две свои партньори и това отъжнява процесите. В ход е каза е, членството на тези две страни. Казахстан по-бързо, Беларус обаче много далече от членство. Економиката на страната е, не е предприела промени в своя курс, следва съветския модел – и на тази основа за тях не е възможно да се присъединят към Световната търговска организация. Както казах, сега на последно място ще се спре и на Черна гора. Това е членство, което може да бъде приключено да стане факт за две години Украина все още не можа да приключи преговорите си с тази малка страна. Процесът не можа да бъде приключен и поради тази причина. Надявам се, че двете страни, поне това са новините, че са стигнали до компромис и има до, добри шансове Черна гора скоро да стане член на СТО. Обаче, Факт е, че Украина, член на СТО, може да задържи решение по присъединяване сочи, че не трябва да подценяваме предизвикателствата, които ни чакат с проблема с Грузия, защото държавата членка, всяка една държава членка има право на вето по отношение на друга. Мисля, че ще спра до тук. Има и много други въпроси, свързани с друго присъединяване, но колегата Павло рядно ще даде отговор. И ако имате въпроси, коментари, със сигурност ще бъдат разгледани. Благодаря. Благодаря ви. Сега да се обърна към членовете на комисията. Да започнем с докладчика за Русия. Докладчика е тук. Благодаря ви. Благодаря ви за задълбочената дискусия, която проведохме. Изпитвам известни затруднения по някои от точките, които повдигнахте. Когато казвате, ние сме близо до двустранно сътрудничество, е, вие в началото казахте, че това ще стане тази година, обаче после казахте, че може да има проблеми с Беларус, с други. Така че, може би искате да спрете до Грузия. Искам да се изясните, когато казвате, че сте близо до двустранно а, споразумение. И се безпокоя, когато казвате, че не трябва да се смесват политика и търговия. Откакто съм член на тази комисия, винаги се смесват правилно или не, винаги е имало политически решения, които взимат връх над търговските. Искам да знам какво точно имате предвид. Това са двата въпроса. Естествено, внимателно ще слушам какво ще кажете. Е, искам така. Сега нека да чуем е, докладчика в Сянка е, Хелмут Шолц от Обеднената левица. Благодаря ви. И аз искам да ви благодаря за разбираемото изложение и за анализа на настоящо положение е, и специално отношението към Русия. Искам сега да говоря за митниците. За митниците. Какво означава това, че ако Русия успешно в края на годината стане пълноправен член на СТО, за продукти от тази страна към Европейския съюз. Става въпрос за износ към Европейския съюз и внесени в Европейския съюз. Значи ли това, че за момента ще има, се открива и влизането на Казахстан и Беларус в СТО и трябва ли е, да проявим интерес и е, да от това те да станат членове в Европейския съюз и да намекнем на Русия, че тя би могла да допринесе за присъединяването към СТО. И освен това, е, имате ли някакви доказателства от страна на Русия или може би от друга страна е, за това, че е, по преговорите в Доха. Каква е позицията? Каква е позицията на Руската федерация по Доха? Да, само една забележка. Сега мисля, че е интересно да се каже. Аз се усмихнах, когато вие казахте как да не правим, така че да не бъркаме политиките, политиката и търговията. Това е интересно, особено когато говорим за Русия. Всъщност, е, се занимаваш с политика, значи да контролираш економиката, да се обогатяваш със сметка на економиката. Мисля, че това е интересно, защото ако има една страна, където политиката и економиката са абсолютно смесени, вързани, това е именно Русия днес. А, няма да повтарям това, което каза Робърт, но трябва да приемеме, че водим политика, включително когато става дума за търговски споразумения. Така че нека да не, да не се правиме, че не, не се занимава с политика, иначе до никъде няма да стигнем. Все едно, ако сега отидете да изнесете една лекция в Гърция и да кажете на гърците, че економиката и политиката са две неща, които изобщо трябва да се смесват. Все пак трябва да приемем, че търговията, економиката, най-напред това е политика и в отношенията с Русия, това е една система, която е толкова порочна, опорочена, корумпирана днес, че задължително трябва да се занимава с политика. No Благодаря, няма повече искания. И сега може би да се отговори на забележките и коментарите. Господин Герсоти. Well, that, uh, I, I that... Може би само това, Трябваше вероятно да кажа, че политиката и членството в СТО са две различни неща. Защото Световната търговска организация е търговска организация и има търговски правила. Мога да допусна, че ако, разбира се, могат да се разрешат е, споровете между Русия и Грузия, между другото това не е мое лично мнение, но да речем, да допуснем, че това е възможно да се разреши. Е, говорим за военно окупиране на територии от Русия, което наистина е неприемливо по отношение на оказвания контрол на живота на хората там поддържа се режими. Имаме различни становища за независимост, очевидно, но според мен това не може да се разреши с членство в СТО. Когато става въпрос за членство в организацията, става въпрос за ангажименти, които са търговски по своето ещество – в СТО няма една единствена дума, която да залага на политически условия. Може да кажете, че това не е правилният подход, но държави с съвсем различни политически системи са членове на СТО. И тази организация разглежда економическата търговска политика с е, от призмата на своите правила, търговски правила и така разглежда е, евентуалното членство на държава кандидат членка. Няма политически предварителни условия, които се задават на кандидатките, членки на СТО. Това е нещо, което ние в Европейския съюз трябва да решим дали е отговаря на европейските интереси или не. Мога да ви кажа, че от економическа и системна гледна точка за Европейския съюз важно е Русия да влезе в СТО. Но що се отнася до политическото решение на парламента на държавите членки да се разреши териториалния спор – ако не се разреши този проблем, очевидно Русия вероятно няма да влезе в, държа... в СТО. Това е това е ясно. Но това пак е една възможност. Аз представлявам генерална дирекция търговия и мисля, че това няма да отговори на широките интереси на Европейския съюз, но е, не съм аз този, който ще решава. Вие решавате този въпрос може скоро да бъде повдигнат. Осъзнавам, че има редица нетърговски проблеми, стандарти на пазара на труда и така нататък, които създават определени условия. Контрола за териториите обаче не е директно свързано с условията. Това е един много важен политически проблем особено за е, Грузия. Но дали териториалните спорове ще бъдат разрешени или не между тези държави, това във всеки случай няма да има въздействие върху условията за търговия с Русия. Напълно сте прави, когато разсъждаваме върху и економическата ситуация и политиките на Русия, знаем, че те използват е, търговията за политически цели. Е, при членство в СТО, такъв подход ще бъде сериозно ограничен. Не може да бъде изпрян изобщо, но ще бъде ограничен, защото ще има международни ангажименти и тогава Русия няма да може да продължава със сегашната си практика да повдига мита, да въвежда специални мерки, фитосанитарни или санитарни, просто защото ще има ангажименти, които са международни. Дали Русия ще бъде един лесен член на СТО? Не, със сигурност. И Китай не е а, лесен член на СТО. Но казва ли някой, че членството на Китай в СТО бе грешка? Не. Това ще бъде валидно и за Русия. Можем да си избираме приятелите, но не и съседите. Русия е такава каквато е, е наш съсед. И така трябва да я приемем. Трябва да намерим начини да работим с тази страна и политическата воля е факт. Въпреки силната опозиция в много браншове в Русия, но очевидно ръководството в Русия отчита общия интерес за присъединяване към СТО. По отношение това дали те могат да се присъединят или не, имайки предвид двустранните разговори, те условно са приключени, защото, както казах, все още очакваме потвърждение от руското правителство по отношение на целия пакет СТО за близко скорошно присъединяване. Има проблеми, свързани с някои детайли от членството на Русия. Надявам се, че през следващите няколко седмици ще бъдат разрешени. Проблема е с Грузия. Това е големия въпрос. In my view, define whether Russia can join the uh, eh, WTO or not. The customs union had... Митническия съюз има известен притеснителен ефект по отношение членството на Русия в СТО. Това означава при сформирането на този съюз, че от Русия се иска да приспособи своите политики и поведение именно с спрямо този съюз, което изисква и съответните правни гаранции от Русия. Когато се ангажира с СТО, тя ще изисква спазване на тези ангажименти и в другите две страни. Вече са факт тези споразумения. В ход са ратификации с другите две страни и трябва да се приключи това споразумение както трябва, защото в противен случай може да се играят разни игрички, които в крайна сметка да дават шанс на Русия да не изпълнява ангажиментите си за СТО. Общите тарифи ще паднат до нивата, които са договорени с Русия при членство на страната в СТО. Това става е, въпрос за внос от е, и износ е, от Европейския съюз, както и трети страни, които също са членове по това споразумение, което означава, че по един и същи начин ще се прилагат митническите тарифи, ставки и е, санитарните мерки. Между трите страни има горе-долу подобно свободно движение, както имаме ние в Европейския съюз. Европейския съюз е модел за тяхното споразумение и имат желание да имат високо ниво на интегриране. Ако се присъединят към СТО, тогава ще трябва да преговарят условията си. Казахстан вече има тарифни споразумения с нас – и казахския министр а, приключи преговорите по този проблем, а именно експортните мита. Става въпрос за достъпа на Европейския съюз до суровини и енергия в страната. Много важна цел за нас. И когато се приключат и тези преговори, тогава Казахстан също може да се присъедини. I I Uh, ако, не възразите, един съвсем кратък въпрос. И, да, очакват се избори в Руската федерация. Около март месец. Бихте ли ни дали е, някаква... Дали това ще подобри позицията на Русия за да се постигне споразумение или очаквате проблеми? Разбира се, аз не мога да предвиждам бъдещето, но в конкретния случай аз не мисля, че условията ще бъдат по-лесни. С президент Путин, вместо министър-председател Путин и аз и е, условията с е, Русия сега са договорени и затова, както казах, 99% е, има споразумение по условията за присъединяване и никой не иска отново да ги отваря и те са благоприятни за економическите партньори на Русия, така че е, има вътрешна политика и е, решаването на е, частото в е, така. Благодаря ви много. Казвах председателя, благодаря на Питър Балаш за това, че ни запозна е, по-подробно с е, условията за присъединяването на Русия към СТО. Няма други въпроси. Следващото заседание е на 22 и 23 ноември. Благодаря ви много.